So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. Започваме заседанието си днес. Разполагаме с превод на 16 езика. Е, предполагам, че няма колеги на всичките е, тези езици. Аз ще мина на матерния си език, на немски. Добре сте дошли, добро утро. Е, подготвили сме съответните документи, както винаги, въпроси и отговори, както е, мисля, че са раздадени тези документи, но за съжаление едва вчера, е, е така че предполагам е, е било трудно да се обхване всичко за кратко време. Не, както знаете, както обикновено от заседание ще се предава по интернет, е, на вебсайта на Европарламент е, може да се проследи и е, всеки изказващ се е свързан с е, е, камерите, така че камерата се насочва автоматично към е, оратора. Във втората част на публичното ни изслушване, публично изслушване по ролята на адвокати, счетоводители и банкери във връзка с панамските документи. Добре дошли сте всички на това заседание. Първата част се проведе преди няколко дни с много интересни доклади и изказвания. Днес работата ни ще бъде подразделена в два панела ролята на, следова... на разследващи журналисти, които всъщност принадлежат към мрежата, която разкри и разработи панамските документи. Имаме няколко приветствам с добре дошли участниците Ян Бенедит Штронц от Северно-германското радио, е, който е член на екипа по панамските документи. След това приветствам с добре дошла Александра Хелена Сабич. Тя обаче е болна и е, е, отсъства която е бивш служител, отговарящ отговаря за спазване на данъчното законодателство към Беренбанк. Банк след това и представител, и управителен директор и член на борда на германски, Асоциация на германските банки и е, представител, е, ръководителя на правната асоциация на германските банки. Също Орлике Паул, замостник председател на е, е, Камерата на адвокатите или адвокатската кантория, кантора, адвокатската колегия на Федералната адвокатска колегия и Франк Йоник. Предвидели сме е, от 5 до 7 минути за всеки изказващ се. Е, след това ще има въпроси е, по списъците, предварително подготвени за отделните е, политически групи и съответно отговори. Ще помоля задаващите въпроси да адресират, да, да отправят въпросите си към определени оратори, за да е по-лесно. Сега Бенедикт Штрунц, заповядайте. Уважаеми дами и господа, господин Ланген, Днес се занимаваме и с ролята на банките, в, която играят банките в офшорната индустрия. В последните години хиляди офшорни филми са били продадени чрез тези банки. Е, съвсем накратко ще ви представя положението в Германия е, след това имаме представители на е, банковата индустрия тук. Положението изглежда така. 14 немски е, банк, 14 германски банки са печелили, спечелили през последните години от парамски документи. Те са посредничили на 1200 фиктивни фирми фантоми и са помогнали за организиране на още толкова офшорни фирми. Сред тези банки е, намираме имената на банки като Deutsche Bank, Commerzbank, е, бившата Дрезден, банк, е, но и много провинциални е, и е, местни банки, е, както и частни банки. Въобще в целия спектър от банки има участници в, представени в панамските списъци близо 100 а, от тези банки бяха активни по времето, когато бяха разкрити, а, бяха направени разкритията за а, панамските документи. Искам да се спра на един аспект. Мосад Фонсека е един от, една от фирмите, има много други. Това е само върха на айсберга. Когато говорим за офшорен бизнес, е, две неща трябва да са ясни. Е, първо, е, понятието офшор се свързва с неморална дейност, но обикновено се представят нещата като фискален данъчен проблем. Но всъщност за нас, журналистите, Основният е, проблем е, и важният аспект е, че е, се изгражда една система от данъчни пристанища и това са места, където се депозират предполагаеми средства, придобити е, по престъпен незаконен начин. Банките, и тук е вече втория аспект, се грижат волю-неволю да е, реинтегрират тези парични маси, да, да ги е, и да ги е, прехвърлят към Европа. банките в този смисъл не са само помагачи или посредници в създаването на такива данъчни оазиси, те са интегрални елементи, част от цялата верига, брънка от веригата. Сега да видим какви са рисковете. Ернберг е една от най-старите банки в света близо 1 милион портфоли, е, е, работи с близо 1 милион портфоли, има много добра репутация, дълга предистория. Тази банк е, според документите, една от тези, които е била особено тясно свързана с Мосак Фонсека. Във всъщност много тесни връзки са поддържали с тази фирма в три отношения – първо, да кажем, един от синовете на Мосък Фонсека, на основателите на тази фирма, е правил практика, стаж в тази, в Швейцария, в съответния клон. Бернбанк в Швейцария също държи сметки от Мосак Фонзека, от Рамон Фонзека, от един от основателите на фирмата. И те са участвали в прикриването и спасяването, издаването, плащане на санкции и препирането на мръсни пари. Беренбарк има, е последничал на 14 фирми Фантом. те са разполагали с 80 сметки. Съвсем накратко да представя, да кажа как функционира това. Е, по принцип, Мосък е, Фонсека създава една а, е, а, е, фирма, почтенска котия, а, а, а, след това се обръща към Бернбанк и казва, трябва ни а, сметка за тази офшорна фирма. В този, при, този, при тази процедура две неща са неразбрани за нас. Веднъж тази обща процедура, а, която се а, протича в а, Стриктна анонимност. Банката знае, че на тези пари не, няма да служат на никаква економическа цел. А, просто а, това е начин да се е, изперят и прикрият е, средства. В е, третия аспект е че сътрудниците на банката е, от, чест, от тях често се иска да не е, да държат, е, да запаз, естествено да, да не предават имената на, на притежателите на на титулярите на банкови сметки. По-нататък в е, фирма като Масак Вонсека, която е, създава, която е, всъщност е рискува репутацията си в голяма степен. Е, в е, даден момент е, е бе заведен процес срещу нея, но с Системата е, е, е. всъщност уязвима и за грешки. Мосък Фонсека е обвинен а, за това, че изпира пари на а, картели. А, би трябвало да се Берн, Бернберг обаче приема клиенти, които са свързани с офшорни групи. споменават се, споменава се името на украински министър. Е, обвинен в нарушаване на, на търговските санкции. Е, Габриел Файон, който е дясната ръка на, е, на един от големите наркокартели, е, е там също така е, хора, е, свързани с източноевропейската мафия за изпиране при пари и така нататък. Бих могъл да продължа да спомена контрабанда на кокаин и други, но в заключение ще кажа, че е, показателно е всичко това за рисковете, от друга страна за това как банките всъщност е, поемат е, този риск. Смятаме, че това поведение на банките е резултат на, на пропуски в законодателството използването на е, офшорна фирма е, обикновено е, е, е, е, е трябва да се, е, да се търси економическия смисъл на, на тези инвестиции, економически аспект, е, за да не се избегне изпирането на пари и в е, е, крайна сметка е, европейската е, е, адвокатура всъщност не е, участва достатъчно активно в разследването на, на, на подобни деяния. И последния важен въпрос е, е разследване в тази област е, започна, е, тъй като е, за укриването на данъци не е наказуемо в Германия, стига това да се отнася до чуждестранни клиенти и това е една от допълнителна причина. Благодаря много председателя. Благодаря господин Штрунц. Благодаря за този е, е, преглед на нещата, без е, е, сигнализиращите е, за нередности по Мосък Фонсека. Нямаше да се стигне, тази информация нямаше да стигне до журналистите и до нас съответно. Сега господи, госпожа Катрин Кайкърт, бивша сътрудница на банка Бернберг, има думата. Включете микрофона, ако обичате. Благодаря всъщност е, подготвила съм на английски изказваци. Е, е, ще взема повод от последните думи на господин Штрунц, който каза, че без журналистите нямаше да сме днес тук, нямаше да бъдат разкрити, да правени всички тези разкрития. Мога да потвърдя това с, при банката Бенберг. Аз работих в областта на събираемостта, спазване на данчево законодателство. Е, наистина е, там е, бях свидетел на това как се спира една, прекъсва една е, мрежа на укриване на данъци през Украина за доставки на оръжие от руското правителство. Безкрайно много офшорни фирми. Попадаме, попаднахме и на Мосак Фонсека е, така наречените фалшиви фиктивни директори, е, подправени подписи, подправени фалшифицирани документи, е, всичко това някои от служителите, които бяха участвали в подобна мрежа, бяха изхвърлени от банката след време. Беше им забранено да влизат в лични контакти с нас. Банката Беденберг обяви е, уволнение на тези е, служители. Е, един от колегите се опита да се оправдае, каза, че това е, е скълъпен е, процес срещу нас, е, срещу е, от нас се очаква да е, съобщаваме информация на е, различните служби, но е, Въпросът е, че е, е, е, в крайна сметка ще се озвем в затвора. На 15 октомври Берн Бек се опита да направи е, това. Един от клиентите им е, от Ливан, който беше в списъка на санкционираните, е, се подстави въпроса си пред Хамбургския тру, е, съд, е, е, трудов съд, ние си дадахме сметка, че Бенбанк няма да успее, ако не доведе до край тези дела и е, че в никакъв случай не трябва да се допуска прикриване на изпиране на пари и е, съдействие от страна на е, сътрудници на банката е, и всички, които са запронизени в подобна дейност, трябваше да напуснат. Един друг колега 2014 попадна в същата мрежа за изпиране на пари и е, тогава, въпреки е, голямата банка за прочистване, голяма акция за прочистване в е, банката, беше останал там, но две седмици по-късно беше изхвърлен, след като беха разкрити неговите, бе разкрито неговото участие. Съвсем накратко, да се спра на случая с групата Карберг. Това беше отправната точка за е, нашият доклад е, за риска е, при тази украинска група Калберг. Ние се натъркахме тази мрежа за изпиране на пари още 2011 година. Разкрихме офшорни, чрез изтичането на офшорна информация за офшорки е, отдела за събираемост в БНБ нямаше никаква представа за е, тази дейност, защото всяка, е, всеки, всеки ден тя е разкривала нови сметки на тази фирма. През лятото на 13-та моята колега и аз открихме, че служителя, която говори за спазване на данъчно законодателство в банката, от 2009 година е открил, е разкрил е, именно, че тази банка е свързана с мавията и крими, е, организираната, е, организирана престъпна група. Е, е, в случая се намесва и случая с сумалийски пирати. Те бяха е, идентифицирани, бяха е, направена беше връзка с е, е украинския министр на транспорта. Е, какво направи служителя от Бернбанк? Ние е, съобщихме за е, лица, които, политически лица, които са е, замесени. Е, оказа се, или той, е, съответния министр твърдеше, че не е писал е, нищо такова. И Горбански, един е, заместник министр, е, твърдеше, че е, всички тези сметки са използвали за плащания, с, е, е съответно обаче те са изп... с неговия печат е, е смятал, че е, ограничава риска за използването им за е, изпиране на пари тези, които провериха нашите твърдения тези опричи по-късно, казаха е, да, е, има нарушение, но нещата не са толкова страшни. Е, при Берн Барк, наистина това е има пример на добри практики, но да кажем тези колеги са нарушили в известен смисъл закона, но нещата не са толкова страшни. И това е от мен. Благодаря, госпожо Хайкет. това, за което говорихте, е, е станало 2013 ли? Да. Е, просто интересно е да се е, знае какво се е случило от тогава до днес, междувременно. Сега ще дам възможност на Михаил Кемер който е, е директор в, е, на Асоциацията на, на е, германските банки. Как излежат от ваша гледна точка тези проблеми? Търговските банки не са част от нашата асоциация, те са в друга групировка. Уважаеми представители на дами и господа и депутати, за мен е, е чест да е, участвам в това изслушване. Ще се представя накратко. Е, банката, този съюз на банките има седалище в Берлин и Хамбург. Нашите представя близо 200, представлява близо 200 банки. Е, от целия спектър банков, от е, банки с държавно участие до частни регионални банки. Всички те се намират в отношение на конкуренция. Всяка банка решава за себе си е, как да действа. Разбира се, тук възниква политич... възникват политически законови, законодателни, регулаторни въпроси които по Отношенията с клиентите се предопределят от е, е, правилата на конкуренцията и е, следователно връзки с картели би трябвало да се избягват. Е, първо, е, да заявя твърдо, че е, ние е, водим твърдо упорита борба без, и подкрепяме борбата срещу изпирането на пари е, за помагане на тероризма е, абсолютно безусловно и ще се стараем да подарим работата в това отношение. Е, радваме се е, на това, че председателя на е, германската служба а, за а, борба с криминал с престъпността а, заяви, че наистина а, действията на а, Германия в борбата с а, изпиране на пари и срещу организираната престъпност са а, модел за подражание. Нашите цели, нашите задачи са да е, се впишем в е, е, съответните законови рамки и да държим банките именно в тези рамки. Не, може, не можем да отречем, че има нарушения, но задачата на съответните на съответните органи е да разкрият, да из, изяснат и <clears throat> случаите и съответно да наложат санкциите. По отношение на панамските документи, все още информацията се обработва в Германия. Според нас това е необичайно, защото предвид огромния обем на материалите е необходимо доста време. При Независимо от това, ние с е, удоволствие участваме в правно-политическата дискусия, която е, панамските е, документи извадиха на преден план отново тук нещата опират не само до конкретно нем, немска, е, немския случай. Е, от панамските е, документи, според Deutsche Zeitung, излизат близо 200 24 хиляди фирми, които са свързани по един или друг начин с тази фирма такива банки е, са имали е, с, е, бюра и е, е фирми в е, е, други страни с помощта на, на Мосак Фонсека са открили 1200 клона в е, други страни. 0,6% от тези е, дружества са е, е, обхванати в е, е сред е, сред тези е, разследващи, е, разследващите не са открили е, е, ние естествено сме за повече е, е прозрачност. участвахме в е, създаването на регистри за дарни е, изпиране на пари и укриване на данъци е, могат да е, действат само ако се е, е използва международен подход. Това е сложен и, дълъг, сложен и дълга процедура, но тя няма альтернатива според нас и може да успее, ако се води е, наистина последователно, а не на е, тласъци. Е, благодарение на това е, работата ни по е, финансиране на тероризма е напреднала в значителна степен. Важен елемент в случая е обмена на информация. Не би трябвало да се отклоняваме от този път, а трябва упорито да работим по този начин. Иначе международните организации се опитват с, да, да, да действат с еднородни методи, но това не е в всички случаи е ефективно добре функциониращи споразумения в една държава не действат непременно по същия начин в друга. Предвид съобщенията за, за заподозрени, е, би трябвало наистина да мислим е, повече за е, качество, отколкото за количество. Защото в би трябвало да обединим и да разгледаме различни предложения за подобряване на работата ни в това отношение. Тук е, ще спомена едно от нашите писмени становища е, по въпросите поставени от вас. Готови сме в е, дискусията да отговорим и на въпроси. След това изслушване ще бъдем във всички случаи на разположение за допълнителни въпроси. Работата на тази комисия е изключително важна за да се е, направи един задълбочен анализ на ситуацията. Благодаря отново. Готов съм да е, продължим разговора според вашия интерес. Благодаря, господин Кемер. Е, много точно съвместихте във времето. Това е за пример на останалите. Наистина, сега бих искал да продължа и да дам думата на госпожа Олрике Паул. Е, вие ли ще говорите или сте си разделили? Общо имате 7 минути, разделете си ги. Съвсем накратко ще опиша различните фази на е, борбата с е, изпиране на пари и как участват хората на закона в нея. Първо, когато се получат мръсните пари и се вкарат в законовата финансова система, т.е. в банковите сметки, там най-голяма роля играят банките. Във втория етап се правят опити за заблуждаване на властите, т.е. да се заобиколят финансовите институции посредством връзките им по света – за да се отпратят парите по определени маршрути и съответно нашата цел е да, ги, да разкрием тези маршрути. По време на тази верига на транзакции се осъществяват и доста сериозни загуби в сделките. Така и могат да се открие пътя на парите, защото всъщност тези сделки са доста неизгодни. Често се откриват такива с значителни загуби, не само така стандартните, да речеме, 3%. в в втория етап също могат да бъдат ангажирани юридически лица, защото евентуално може да се правят транзакции през доверителни сметки. Асоциацията на адвокатите в Германия е, се отнася много подозрително към сделки, които се прекарват през доверителни фон... сметки би трябвало да има достатъчно основания за това. В противен случай не е ясно защо клиента не си прави транзакциите през собствената сметка. Третия етап е, когато парите влизат в нормалния бизнес. Парите до този момент може би не са чак толкова черни, може би са вече възсиви. И в третия етап където вече ясно може да се очертае е, и да се открие престъпна дейност, там вече се търсят и юридически услуги, за да може да се използват парите да се направят законни инвестиции. И за това има нужда от е, съвети как най-добре да се честно да се използват е, парите. на този етап няма толкова много случая на докладване на подозрителни сделки, защото не е толкова лесно да се разпознае происходя на парите. В Германия се осъществяват е, трилиони еврофинансови евро финансови транзакции, когато е, става дума за примерно 15 000 е, досиета, водени от различни юридически лица, много трудно да се проследи кое е происход на парите. После е, всички тези юридически лица се занимават с много различни аспекти на закона и остава много, много е, малко, е, да речеме, сделки, които ясно могат да се идентифицират като подозрителни и съответно да бъдат докладвани. Каква е възможността да се осъществи наказателно преследване за подобни сделки? Има си разпоредби в такъв смисъл. Всяко юридическо лице може да бъде обвинено в подпомагане на, за осъществяване на дадено престъпление, като за да се санкционира даден колега, първо той трябва да мине през цялата процедура на наказателното преследване. Примерно при развод има много случаи на избягване на плащане на данъците. Там са много, много сложни нещата. Нека да поясня. Избягване на плащане на данъци в Германия не е формулирано като престъпление. Един данъчен консултант е, има възможността да намери най-добрата възможност да намали е, обема на данъците, които плаща дадено лице. Ако не го направят, те са задължани дори на клиентите си да платят консултации, т.е. техните клиенти очакват от е, данъчните съветници да е, им дадат възможност законно да не платят повече данъци, отколкото абсолютно е необходимо. Въпрос е вече когато се е, нарушава закона. Там е, под ударите на закона попадат и клиентите, и е, данъчните съветници. Тук е много трудно на моменти да се направи разликата. Съдебната практика постановява, че не може да се осъществява нарушаване на закона, но има ред законови възможности да се намалят плащането на данъци. И тези възможности са доста многобройни в немското право. Просто системата е много различна в различните страни в Европа, което осложнява въпроса. И също така прави интересна цялата задача да се установи каква е данъчните задължения на компания, която има офиси в различни страни но в никакъв случай не е незаконно да имаш, примерно, банкова сметка в Швейцария. Много често в случаята на семейства, които се разделят, се оказва, че жената не знае да речем, че мъжът е имал сметка в Швейцария. Данъчните съветници могат да бъдат обвинени в престъпления само когато неплащането на данъци е свързано с нарушение на закона. По принцип, те имат право да търсят най-добрите законови разпоредби за е, намаляване на данъците. Въпрос е, когато се мине от татък разпоредбите на закона по член 373 от съответния данъчен закон, те си носят послед, е, последствията. Когато се установи на нарушение и има съответна процедура, те е, след това вече има и професионална процедура за сан, санкциониране. Благодаря, <clears throat> госпожо Паул и господин Йоник. Сега изслушахме експертите трябва да ви кажа, че водим е, устен протокол и всички ваши е, изказвания ще бъдат на разположение на е, обществеността. Сега е, въпросите. Първият, е, има, който ще взе въпроси, е, има думата за въпрос. Благодаря. Благодаря на нашите гости за присъствието им тук. Много интересна и важна е темата. Ще задам няколко съвсем конкретни въпроса. Първо на господин Стунч. Вие казахте, че според вас проблемът е, когато препраните пари влязат в е, реалната економика отново през офшорни структури. По вашия опит, кой е най-ефективният начин да се спре този трафик на пари, влизането им в реалната економика? За госпожа Катрин Кикер. Благодаря ви много за представянето на вътрешна информация за Беренбанк. Това, което ни казва да днес е от изключителна важност, защото така Ние виждаме в края на кращата, че независимо от техните големи е, декларации и изказвания, вътрешно има тенденции да се заобикаля определения законов режим. Има необходимост да има кодекс, също и правила за подаващите сигнали. Би следвало в случай на нарушения да всички институции, които действат със съответни разрешителни, да ги губят. Въпросът ми също е защо не е имал към господин Кемер, защо не е имал реакция на всичко това, което сте чули от госпожа Кайкерт и останали. След като са се чули тези неща, а ние бихме очаквали вие да реагирате, да мислите как могат да се прекратят подобни практики. Та въпросът е как, е, как можем да е, сложим е, край на подобни практики, като тези на Беренберг банк? Благодаря, Епе. Сега ще дам възможност за отговор. Три неща са важни според мен. Първо, банките да рационализират своята работа да се види да се, е, какво се случва с е, офшорните фирми. Второ, трябва е, много в спешен порядък да се съобщи за подобно подозрение и важно е в Германия да се помисли допълнително за наказателната, наказателно-правния аспект е, и да се види от каква граница нагоре е, се задейства наказателно-правна процедура. Госпожа Хайкет, следващата. Според мен, според мен е, законовите рамки в Германия са достатъчни безнаказаността, вината на банките, на а, персонала също. По отношение защита на сигнализиращите също а, имаме достатъчно законодателство. Ние нямахме такива. Имахме съответните доклади, а, които в рамките на закона бяха направени от а, надзорните органи и след, едва тогава вече нещата стигат до обществеността. С други думи, нямаме сигнализиращи идващи отвътре. Е, но, но закона предвижда защита за тях. Е, колкото до Бернбанк, Бернбанк е, наистина аз доста треперих като отговаряш за спазване на данъчно отговорателство, дали няма да бъде подведена под отговорност във връзка с случая, който описах преди, но всъщност в дигне се много шум в обществеността, защото нищо, ние не, не, не, не, не бяхме подложени на някаква санкция. Те твърдяха, че трябва да поемат своята отговорност самите органи за спазване на данъчно законодателство в банката. Е, имаше е, обвинения, е, че се опитваме да прикрием дейности на Бенберг и Швейцарската банка. Въпреки това обаче нищо не се случи. Благодаря много. Сега ще помоля за кратък отговор. Въпросът важно е да се знае, каква е ролята на подобна асоциация на банките в случая. Въпросите, за които става дума тук, е, са много широки. Според мен обаче е, много интензивно се разследват подобни е, обвинения и твърдения. Все още няма потвърждение за наредности, но както казах, работи се интензивно. Е, от, е, при тези изслушвания се създава впечатлението сякаш, че е, панамските документи, е, от панамските документи излиза, че някаква част на Хамбургска банка е, е така най-засегнатата и е, фокуса на вниманието е върху нея. Но всъщност, както казах, е, е, много повече такива банки участват, 13 само в Берн Бернберг банк. 13 е, е, сметки само. 13 е, души от нея са имплицирани. Съвсем накратко госпожа Пао също ще отговори. Благодаря за въпроса. Съгласен съм. Наистина, шокиращо е това, което чуваме тук. Аз като европеец, е, германец не мога да повярвам е, на това, което чувам. От професионална гледна точка като, като адвокат, е, не мога да си представя, че може това да се случи в е, дадена банка. И не мога да повярвам, че ще остане без е, последствия всичко това. Защото разследване е имало, ако е, всъщност компетентни органи не стигнат до някакви резултати, трябва да се потърсят други начини. Води се след, следствие, трябва да се проведе и да се види какво ще излезе от него. Благодаря. Е, сега съдокладчика е, ще говори малко по-дълго, но госпожа Паул имате е, право на кратък отговор. Въпросът беше дали адвокатите могат да загубят своите лицензии, своите разрешителни. Да, могат по параграф 17 е, в съответния закон, е, те биха могли е, в 140 член на, на закона може цялата адвокатура, цялата бюро да бъде закрито в, е, е, при подобно разкритие. Сега е, право на въпрос има Петър Ечек, но той отстъпва и ще го дам на професор, ще дам възможност на професор Дарио Сиосати от НЕП да зададе дума. Въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости и докладчици за предоставената информация. Имам три въпроса. Първият ми е към госпожа Кайкерт. Аз също съм а, а, изумен от това, което се чува за Беренбанк. И въпросът ми е такъв. Доколко току-що описаната от нашата гостинка ситуация се дължи на проявена небрежност от страна на изпълнителните директори на банката или става дума за напълно умишлено виновно действие. А просто човек трудно може да, да повярва, че а, е, юристът, специалист по законосъобразност, а, е, е, докладва за всички тези нередности, както на вътрешното ръководство на банката, така и на, и на външните контролни органи, а, след което е подложена на гонения и, и е наказана. Това, това, е, това е удивително. и към, към другия ни докладчик, къде е слабата брънка тук? в, в цялата уредба, а, така че а, е, е, специалиста по законосъобразност, който си е вършил добросъвестно работата, да, да се окаже ощетен. Е, по-нататък остава с впечатлението, че не, не чухме кой знае какво от другия доклад, че господин Темер. А, какво научаваме? Е, добре, германските банки е, е, е вероятно е, е, не са били най-активни в създаването на дружество, дружества фантоми. Но доколкото разбирам, все пак 1200. Нали, това не, това не е съвсем малко. И, и какви мерки са предприяти от Асоциацията на търговските банки, за да се сложи край конкретно на тази практика? <clears throat> И сега, ако говорим за, за саморегулиране, Нали, което е главният инструмент в ръцете на една банкова асоциация, достатъчен инструмент ли е? А вероятно има необходимост, бих искал да чуя вашето мнение, от далеч по-строго наблюдение, надзор на банковия сектор. Към следващия докладчик вие съвсем основателно казвате, че е, е избягването на данъци не е престъпление – да, че може да има много вратички в данъчното законодателство, които съвсем законно могат да бъдат <clears throat> използвани от данъчно задължените лица. Обаче, доколко самите данъчни власти знаят за тези възможности, ам, Е, и съответно е, могат да стигнат до някакво споразумение, до някаква договореност с данъчно задълженото лице. Или альтернативно, е, всички тези възможности за избягване на данъци са изобретение, макар и напълно законно, на изобретателни данъчни съветници. Но да започнем с последната колега, която, към която бе адресиран въпрос. Да, вижте, данъчните администрации, разбира се, добре познават вратичките в данъчното законодателство. Е, всяка данъчна служба има е, отдел е, специалисти, които се занимават именно с това, с данъчните взаимоотношения с граждани на трети страни, на, на, на, на други страни, т.е чуждестранни лица. Един от, един от големите въпроси е за трансферното ценообразуване между местните данъчно задължени лица и чуждестранните. Това е, винаги е главен повод за тревога. Но лично аз съм загрижена за друго. Всеки добре познава тези възможности, които дава закона. И политиците би следвало да затворят тези, тези вратички, да прекратят тези възможности. Един дан, че консултант не може да не се възползва от тях, ако те наистина са на лице. Така, тук, имах, тук имахме два въпроса за асоциацията. Какво да направи асоциацията? Тя има две задачи. Е, е, може да, да съдейства на законодателя, да, да го консултира относно най-добрите е, норми, които биха били приложими на практика. Но е, има и обратната е, посока. Ние можем да е, работим с е, дружествата, членове на нашите асоциации, да разясняваме пред тях как най-добре да спазват е, закона. На втория въпрос е за, за, е, за регламентацията, за регулирането. Вижте, тя е доста изчерпателна. Според мен няма място за повече е, нови правила. Може би за тяхното усъвършенстване тук там е коригиране, но не и за въвеждане на някакви нови. Но аз съм съгласен с казаното от госпожа Кайкер. Ам, че, е, видите ли, правила няма нужда е, от нови правила, защото те, те, те, те вече съществуват, вече действат. И проблема е за пълното им прилагане. Инак, ние коментираме винаги по повод на всеки е, е, нов проект за нормативен акт, във връзка в случая с панамските документи. След това, е, е, вие говорите за това, че КИК може да, да, да се възложи е, на, на, на външни изпълнители и по този начин да се перат пари. Това вече не е възможно, нека, нека да кажа. Приета е съответната разпоредба. Госпожо Кайкер, накратко. Знам, че ви е трудно, но, но опитайте. Да, микрофона, моля. Дали е става въпрос за проявена небрежност или за умишлено виновно действие и, и как въобще е могло да се стигне до там. Не, не е лесно да се отговори на този въпрос. Следва да имаме предвид, че във въпросната банка Беренбърг директорите носят лична имуществена отговорност. Те, те са поели сериозно акционерно участие е, в друга банка, е, нали, са лично отговорни, лично замесени. Имало е трима от оперативните директори, е, чието действия също са събудили известни подозрения, но във всеки такъв случай Във всеки случай може винаги да бъде реализирана е, е, гражданско-правната и наказателно-правната е, е, е, отговорност на директорите и с тях повече не би могло да се работи. Госпожа Регнер. Един въпрос към господин Кемер имам. Е, вие казвате, че сте изумен от случилото се в Беренберг. Е, вие сте бил директор и член на управителния съвет на друга една банка, която също се споменава, Байерн, Байерн Ландесбанк, Баварската провинциална банка, тя също се споменава в разкритията от Панама. Моля да коментирате. Въпрос към госпожа Кайкерт. Задълженията за добро познаване на клиента не са изчерпателни, очевидно. Те имат своите недостатъци и, и всички ние знаем за това. Е, има ли място за усъвършенстване на правилата за предявяване на отговорност към служителите по законосъобразността? Е, вие какво бихте предложила е, възоснова на, на, на вашите констатации и опит, понеже ние сме законодателят? Предложете ни нещо. Благодаря ви, госпожо Реглер. Господин Кемер, вие ли прав ще отговорите? А? заповядайте. Към края на 2009 година аз напуснах Баварската провинциална банка и след това четох във вестниците за, за панамските разкрития. Според мен не съм контактувал с когото и да било по време на мандата си, който е споменат по-нататък в тези разкрития. госпожа Кайкерт. Колегите ми от, преди от банката и аз през последните години се, се питам именно за това. Можем ли въобще да предотвратим прането на пари? Нали, това ни е работата. Още контролни списъци, още въпросници, според мен изобщо не би свършило работа това. Един... А... Да, е, е, положението познава и клиента си, като а, е, а, законово задължение, е напълно изчерпателно в това отношение. Няма какво повече да се добави. Клиентът трябва да бъде добре познат. А, в а, а, Хамбург да вземем някоя малка банка, която е, е извън полето на е, на, на радара, е, може да обслужва кого ли не с е, от разкриването на сметки и, и <clears throat> за всеки за всеки здравомислещ човек, който още повече е добросъвестен, е очевидно, че не може да има делови отношения с някого, с когото, когото не познава. Какво повече? Така, е, следващият кръг сега е, на доклади ще е, изслушаме, или по-скоро на въпроси. ЕКР не са изпратили свой представител. Давам думата на следващия докладчик Сянка, господин Ец... Ежек. Един от журналистите, свързан с е, разкритията, днес писа в Твитър, че Deutsche Bank и, и други банки а, е, а, е, държат а, много и много съучастия в търговски дружества от името на свои клиенти. И аз питам, какво ще е възможно никой да не е подозирал че са на лице такива сериозни проблеми. Въобще, някой е, е, бил ли е тревога? Е, удивен съм, че Асоциацията на търговските банки не е имала понятие. И по-конкретно за отношенията между е, Централата на банката и нейните клонове в различни страни. Е, какви правила регламентират възлагането на външни изпълнители на правно-техническия анализ на отношенията с един клиент, което, е всъщност основната задача. Да, първо, господин Кемер от Германската асоциация. Вие е, отново създавате впечатление, че германските банки са в епицентъра на панамския скандал. Не, е, става дума за 0,5% е, свързаност в случая. Естествено, е, ние ще обърнем внимание на, на, на германските банки. Друг е въпросът, че общественото внимание е особено засилено към едно германско участие. Но аз подчертавам още веднъж проблемът не е германски. Пък трябва, трябва справедливо да се отнасяме към, към фактите. А сега, що се отнася до външното изпълнение на правно-технически анализ, въобще е, за офшорните може да се каже, че според мен не, не е вярна представата е, че в общия случай всякакви делови отношения с офшорно дружество е, са незаконосообразни. Разбира се, трябва да познаваме основното търговско дружество. Е, разбира се, не може също така да се изключи вероятността финансовите средства да са обект на, на, на някакво наказателно производство съгласно германското законодателство вече не е възможно изцяло да се възложи е, на срещата проверка е, е, работата по докладването на подозрителни сделки се, се извършва от самата банка. А що се отнася до задълженията по опознаването на клиента, дори те да бъдат изпълнени от външен изпълнител, е, отговорността продължава да се носи от банката, от възложителя. И аз е, фактически не, не, не знам как се е стигнал до тези казуси. Позволете ми да допълня. Е, Франкфуртер Allgemeine Zeitung наскоро писа, че Deutsche Bank проявява безпокойство, е, че, че би се наложило да плати допълнителни суми под формата на глоба за пране на пари, е, след като е платила 600 милиона глоба във връзка с 10 милиона, е, които са били е, предмет на операция на руски клиент на банката. Надявам се да се отнесете с, разбиране към мен, ако ви насоча към Deutsche Bank – е, да ви отговори на този въпрос. Ние като асоциация не, не, не сме говорители на отделните банки. Е, е, така би трябвало и да бъде. Не, че няма проблеми е, за, за прането на пари, е, напротив, е, но, но ние трябва да, да сме наясно с проблемите и да работим за тяхното преодоляване. Трябва да се каже, че отношението на банковия сектор не е друго, променено е в сравнение с близкото минало и се движим по, по правилния път, е, както като уредба, така и като нейното прилагане. Пътят, разбира се, не е извървян е, все още. Е, но аз мятам, че нещата са се подобрили. И тук, и тук става въпрос не само за нормативната уредба, а и за поведението на банките. И ние, да, никой не е съвършен, разбира се. Но тук говорим за евентуалната роля на законодателя да подобри. Е, какво да направи той, че да се подобрят нещата? Е, е, и все пак, доста неща вече са направени. Да, ви сте напълно прав. Няко, някои неща са направени. Саморегулирането не е дало до сега особено добри резултати. Вероятно трябва да се доусъвършенства. От групата на либералите два въпроса. Първо, е, е, всички докладчици е, гледат към вас, господин председател, и не виждат нашите жестове. Ако биха могли да ги видят, биха осъзнали доста сериозното ни разочарование и изумление. Понеже едно е да се приеме нормативен акт, но, но далеч по-важно е той да бъде спазван. И това вече не е работа на законодателя, естествено. Какво също се е променило в това отношение? И то по върховете. Нали? Господин Кемер казва, че той не гледа с лека ръката, сякакси лекомислено на нещата, обаче това някакси не ни върши работа. Е, такава една декларация. Променило ли се е нещо? След това за виртуал, виртуалните е, е, разплащателни средства или валути. Е, е според Европол е, вече близо 40% от всички финансови операции в престъпния свят стават с така наречените биткоин, с, с електронните пари. И, и не се ли отваря една огромна врата за нарушаване на закона? Понеже, да не говорим, тези виртуални валути са всъщност предмет на стокова търговия. Самите могат да се търгуват с, с съответните курсове. Малко се познават, е, е, разбира се, всичко е забулено в тайна. Е, и, и в докладите за подозрителни сделки не, не, не се намира кой знае каква е информация, но, но такива сделки трябва да има определено, защото по, по някое време виртуалната валута се обменя в реална. Дека да кажа няколко встъпителни думи и след това колегата ще продължи. Е, дали нещо се е променило и вие е, сте разочаровани, казвате? Е, аз казах, не сме свършили всичко, което трябва да направим, но нещата определено се подобряват през последно време. Е, бих искал да се върна на казаното от мен, на, на, е, на, на цитираното от мен изказване на е, началника на, на наказателно-правната служба. По повод на панамските разкрития, той твърди, че поведението на германските банки е било образцово в тази връзка. Това е човек, който не може да бъде заподозрян в някаква симпатия нали, към банките. Можем да се осланяме на неговата обективност. Накратко за биткоин. Това наистина е, е празнота в закона. И основателно на въпроса се обръща внимание с оглед е, изменени и допълнение на законодателството против за борба с прането на пари. Благодаря следващият колега да отговори. Ние не познаваме подробно, детайлно това явление. Виртуалните е, пари. Е, и трябва да бъдем изключително предпазливи. Наистина се говори, че явлението е опасно, доколкото разкрива нови канали за извършване на плащания е, и от нарушителите на закона, и според мен правоохранителните органи още, още не са осъзнали до край това опасно явление. Благодаря ви. Не, не звучат кой знае колко окоръжаващо думите ви. Давам думата на представители на Обединената левица. Е, добър ден, аз съм от Хамбург е, и член на Европейския парламент. Много се радвам, че имаме възможност да разгледаме въпроса за Беренберг. Е, благодаря на, на госпожа Кайкер и на, и на, и на нейните колеги. Е, здраве и, и, и пожелавам най-вече. Uh, интересно е, че виновниците ги няма обаче тук в тази зала. Не, не смеят да си покажат лицето. Аз не, не, не мога да стигна до друг а, извод, а, освен а, този, че след като а, въпросния а, отговорен съдружник в Беребак не желае да дойде тук да ни каже едно добър ден, дет се вика, той фактически си признава греха по този начин. А, Господин Кемер, казвате, това е път. Обаче сякаш компас няма по този път. Е, Федералната прокуратура на е, Германия, цитирате вие, но ако ще си подхвърляме цитати от този и от онзи, аз мога цял списък цитати да, да, да ви дам на, на среща. но казвате вие някакси нелоялно се отнасяме към германските банки, понеже прекомерно насочваме вниманието към тях. Обаче случват се такива неща. Делойт, например, от една от аудиторските къщи заявява, че всичко е прекрасно, пак във връзка с панамските разкрития, а то не е било така. Не смятате ли, е, че възниква е, несъвместимост на интереси? Нали, казвате, след 2013 година всичко било наред. Но може ли, може ли с 100% увереност е, да го твърдите? И смятате ли, че ние бихме могли в новата директива за борба с прането на пари да, да предвидим а, а, наказателен състав помагачество, съучастие е, в прането на пари. Благодаря. Две минути и 48. Много, много време говорихте, няма да ни стигне време. Благодаря ви. Аз не, не виждам, на, на, на, не гледам на нещата по същия начин, както гледа на тя господин Кемер. Според мен не е неоснователно вниманието, което обръщаме на германските банки. Е, броят на създадените фантоми е едно, обаче е, сметките са стотици хиляди. и, и, и, и да, вече редица случаи са цялостно разследвани от наказателните органи в Германия и са наложени тежки глоби на, на, на сериозни и на големи банки. Така че е, правоохранителната система си върши работата. А що се отнася до Беренберг, е, нямам намерение да предрешавам изхода на е, следствието но, но ние сме представили един пределък списък, не, не, не бих ви досаждал на, на такива казуси. И може да се стигне до извода, че до някъде следствието е, е, е не си върши добре работата, че има недостатъци е, в уредбата, че ако щете, е, е, има и известна неохота да се разследва някакси подходът към неплащането на данъци не е особено строг. В отговор на, на вашия въпрос конкретно по, по законодателната част, не би било лошо, наистина, помагачеството да се включи като основен престъпен състав в е, е, директивата за борба с прането на пари. Но, но и действащото законодателство не се прилага до край. Аз не познавам банкер в е, Германия, който да е бил е, е, осъден по 261 член от наказател кодекс, а това статистически е, е, не е завярване. Да, за казусите след 2013 година, макар и според нашия доклад Беренбанк а, вече през 2013 година да, да са изчистили сметките си, да са се разделили с руските клиенти. Това не означава, че е, е, е, нашите препоръки са били взети е, под внимание. Е, констатациите на Делойт е, са едно нещо, от, е, от друга страна добре се знае, че и след 13-та година, 14-та и 15-та година са привличани клиенти, т.е. не са забелязани клиенти, които са достатъчно съмнителни и не са били изхвърлени от Беренберг. А, а какво са аудитирали Делойт? Нямам понятие. Е, бившия ми началник е, е, е разговарял с всички в Беренберг. Всички са били обезпокоени от това, че одита не, не, не намира нищо подозрително. Да, аудиторите са се запознали с всички е, сделки и клиенти, които са сигнализирани, е, но, но отделно не е насочено вниманието към нито един. Но, но все пак, както казвате вие, 220 клиенти са били е, изключени от банката. Така, господин Кемер, по Баварската банка. Едно нещо, вероятно, трябва да обясня. колегата депутат каза, че неприсъствието на директора тук е, е фактически признание, самопризнание. Е, не бих а, казал това. А, после всякакви сравнения с бананови републики са крайно неуместни. Е, и все пак федералните прокурори е, са доста натоварени е, и, и, и мисля, че цялата тази фразеология не се употребява особено коректно. Що се отнася до Баварската банка, аз постъпих на 1 януари 2006 година от Оттам нататък аз не съм запознат следователно с въпросните сделки. Е, разследването тече. Е, моля ви да не правите догадки за евентуалния му изход. Нека да видим докъде ще стигне следствието. Според мен не бива да се е, разпространяват догадките на медиите. Благодаря ви, господин Кемер. Свен Гиголт има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал малко да, да поразговаряме така по-свободно. И в тази връзка е въпрос към господин Кемер. Вие вече отговорихте на, госпожа, на въпроса на госпожа Рекнер, казвайки, че Люксембурс като дъщерно дружество на, на Баварската банка не е било запознато точно с организацията на отношенията. А било ли е запознато то е, е, с евентуални действия по законно или, или незаконно избягване на данъци? Впрочем, по-скоро централата, е, дали е била запозната с действията на, на, Брюксел, е, на Люксембургск морския сиклон. Аз не, не, не разбирам връзката тук. Е, позволете ми да повторя това, което вече казах. Вие ме питате е, за организацията на дейността в Люксембург. Мога да ви кажа, че е, това е работа на надзорния съвет и не е моя работа да коментирам как дъщерното дружество организира дейността си. И като член на съвета на, на, на Баварската провинциална банка, аз не съм се занимавал въобще с тези въпроси. Значи, казва господин Гигъл, вие не знаете, е, че е отправено обвинение в е, помагачество е, на избягване, законно избягване на данъци. Не, не, вижте, тук, тук не става въпрос за нарушаване на закона. И мисля, вече казах достатъчно по този въпрос моля да се обърнете към протокола на, на, на досегашното заседание. Нямам какво да добавя. Мога ли да коментирам във връзка с анкетната комисия? Нашата, е, в нашия мандат като анкетна комисия се включва по-нататъчно проучване на въпроси, които не са обхванати в досегашните е, проучвания и дискусии. Така че мандатът ни е по-широк от въпроса за разкритията от Панама. Допълваш въпрос, господин председател. Вие казвате, че Организацията на дейността на членуващите в групировката банки не са предмет на вашата отговорност. Да кажем, че приемам това. Но въпрос в тази връзка, няма ли някакви общи минимални стандарти на етика, нали, на етично поведение на вашите дъщерни дружества? колегата Хехер добре знае, че като асоциация, а става въпрос за асоциацията на търговските банки, ние, ние трудно бихме могли да наложим това. Нямаме минимален етичен кодекс. Е, поведението, въпросът за поведението се разисква Нямаме за сега такива минимални етични стандарти. Сега, разбира се, ние очакваме от нашите членове да се. Е, тяхното поведение да бъде законосообразно, членовете на нашата, на нашата асоциация, е, като съответно е, теглят последствията си. Ето защо. Е, това е една от най-плътно е, законо, е, така обхванатата от законови рамки област е, в момента, така че е ясно как трябва да се, какво трябва да е законосообразно поведение на банките. Имам въпрос на госпожа Кайкерт ние се чувстваме и е, наистина признаваме е, това, което е, тя е направила и това, което е изтърпяла. Но ръководството знаела ли е, за ръководството на банката знаело ли за тези съмнителни сделки? Господин Питерс, който днес е председател на Съюза на германските банки, знаел ли е за тези съмнителни сделки и какви, какво е предприел срещу срещу а, тях. Как оценявате вие а, ролята си а, в а, и на, съответно ролята на ръководство на Бернбек Банк? Това попада в а, времето за отговор на а, Съюза на банките, но имате думата вие. Господин доктор Петърс, а, според нашия доклад за риска от юли 13 реагира съвсем разумно той ни възложи тогава да предприемем е, разследване. Е, е, това беше трудно поради слабата така, система на, на, на Бернберг банк. Проведахме съответната, възложихме съответната ревизия, одит натъкахме се и на други неща, където негова партньорка, колега бе засегната и ние се е, нещата ставаха все по... Е, се влушаваха все повече и седмица е, по-късно толкова много неща се разкриха, че вече не знаехме какво трябва да направим. Е, но тогава е, бяхме всъщност е, нещата бяха сметени под килима с надежда, че ще се забравят. Бяха отстранени хората, които пречеха, но той просто, е, директор на банката, се е, избягваше срещи с нас е, и разговори. Е, остана си един страхливец и до днес е, също. Благодаря сега за ЕФТД. Е, Беатрикс е, фон Шторх има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Кемер. Първо, благодаря ви за вашата позиция и за е, изложението и за готовността да сътрудничите на, да съдействате на парламента с е, още нещо, да цитирам едно изречение от вашето становище. Казахте с оглед е, вече е, е, за съобщените случаи на, на нарушения, на за, за, за, съмнителни случаи, казахте, че ще наблегнете повече на качеството, отколкото на, на количеството. какво имате предвид? В тази връзка е, е, работната група за финансови действия е, всъщност да се съсредоточи върху по-малък брой, но по-тежки, по-сериозни престъпления или сега може би ще трябва да се създаде една централизирана база данки, където автоматично да се докладва за такива случаи в програмата Альтернатива за Германия бяхме решили при да се е, вземем с проблема за банковата тайна. Това също предполага автоматизирано е, съобщаване на случаи и е, съответно централизирано съхраняване на данни. Един или два простички въпроса. Как е, ще се позитира вашата майка по отношение на тези е, е, безпочвени е, и необоснователни съобщения за, за нарушение и как ще осъществите намерението за за качествено реакция върху на качествените да наблегнете на качеството, а не на количеството. Всъщност става дума Въпросът ми е към господин Кемер. Искам да чуя. Ще получите и от него спокойно. Аз като председател все още е, би трябвало да е, давам и вземам думата. Благодаря на госпожа Штор за въпроса. Предвид е, е, директивата нямаме проблем да, по отношение на автоматизираното предаване на е, данни. Е, може би малко по-малко работим в, в, в имаме по-малко трудности по отношение изпирането на пари и финансиране на тероризма защото е, става е, дума за множество дребни суми и много трудно е да бъдат обхванати и, е, обягват от погледа на разследващите. сега трябва ни повече обратна връзка от особено в борба с тероризма, трябват ни е, така, сигнали от разследващите органи за, е, за е, подозрителни сделки. Е, в други страни има стотици хиляди съобщения за, е, за, за подозрителни е, сделки. Всичко това трябва да се провери много е, сериозно и ние сме е, готови именно да съдействаме при тази проверка на данните. Благодаря някой желая ли да, да добави, може би е, от господин Камер. Е, при изпълнение на третата директива за изпиране на пари бяхме предложили е, изпирането да се, е, е, е, това да се възложи да има защита на, на е, предаващите информация е, т.е. съобщаването на е, възлагането на пари, т.е. един служител, който работи в тази област и е уволнен, да, бъде, да има право на защита и в зависимост от одобрението на профсъюза на съответната компания защото тези е, лица са абсолютно беззащитни в момента. Не, не можем да гарантираме защита за всяка позиция в е, компанията, но за ключови позиции, които отговарят е, точно за изпиране пари, тяхните, техните постове би трябвало по някакъв начин да са защитени аз е, е, въпросът защо е, толкова много за случаи на изпиране на пари в Германия сигнали за изпиране на пари в германските банки. Става дума за това, че е, банките понякога се е, стремят да се отърват от е, клиенти, които не плащат достатъчно. Но тези съобщения за такива случаи, сигналите трябва да са основателни и качествени. Второ, панамските въпроса за панамските документи и връзката с българските банки. Ние тук се натъкваме на проблем – защото не всичко, за не всичко сме били уведомени. Не, достатъчно. А, сега господин Прецър, който а, отсъства и а, следва господин Тамасман от ННП. Въпросите на колегите са съответно много основателни. Ние сме комисия, анкетна комисия, трябва да имаме е, да, раз, да работим с факти. Значи хиляди, стотици е, офшорки има, казва се, и 1500 е, е, е, фирми фантоми, които имат сметки в немски банки. Тук става дума за големи обеми пари. Въпросът ми е, променя ли се нещо след разкритията по панамски документи? Променил ли се е броя на тези фантомни фирми? И второ, директивата за изпиране на пари. Не трябва ли да се опитаме да от една страна е, защита на, на е, лицата, които е, сигнализират, от друга страна е, какви са економическите е, връзки е, между клиенти и банки, би трябвало да се работи повече по посока на прозрачността. Какво прави Асоциацията на банките в това отношение? И въпрос към госпожа Пауло и господин Юник. Вярно ли е, че банките в Германия са готови да помогнат на клиентите да помогнат на клиенти да укрият данъци, ако щетите от това укриване на данъци не е за сметка на Германия, т.е. за чуждестранни клиенти. И, например, чрез въвеждането на е, ясен прозрачен регистр за фирми, почтенски кутии, може ли да се реши проблема? И тук е, може ли е, е, немската е, адвокатска колегия да работи с, е, свои колеги в други е, държави членки, е, за да се разкриват подобни случаи, защото е, не само Бернберг банк е, е, е засегната от този проблем, а много други банки с чудесни фасади. Благодаря. Аз трябва да ви да погледна часовника, при да разпределя отговорите, защото остава да чуем въпрос от Емануел Морел от Социалисти демократи, от НП и е, още един колега, така че да имаме време. Кой ще започне? За регистър за прозрачност е, да кажа е, нещо. Този регистър бе предвиден като допълнение на четвъртата директива за е, изпиране на пари. За съжаление, до тук добре, но Много трудно може да се... Е, е, въпросът е, е става ли дума за една лична сметка на даден клиент или пък сметка, която на пари, които вече са прекарни през економическата верига но е, един е, регистр за прозрачност е, служи за това да не е само за ако става дума за едно и също лице, което се ползва от тези сделки, тогава какъв е смисъла? говорим тук за търговски регистр, регистр на, на, на е, дружества, да се знае кой е действителният е, ползвател е, и е, собственик и ползвател. Е, критерия да не е, е усилията да са насочени към е, е, собственика ползвател, а не към е, някакви е, фиктивни лица. Е, немското законодателство е, по отношение на чужбина, това е интересен аспект. Е, да чуем отговор по този въпрос. 373 е, параграф предполага защита на германския данъкоплатец в Германия. Наказуем е, наказуем в, е, на германска територия е, е с нарушение на германския данъчно законодателство. Ако става дума за американец, американски закон, данъкоплатец, той ще бъде, ще попадне под на съответно американското законодателство по въпроса за съвместната работа на прокуратури, смятам, че тя ще е, по, е, е подобрена, но честно казано, от държавнически погледато много има да се работи по този въпрос. Благодаря дали броя на фирмите е, е паднал от е, както сме, е, излезаха на бял свят данните от е, Панама, панамски документи. Ние не се занимаваме с търг, економическите бизнес връзките на нашите банки, така че само чрез, не можем да кажем дали само с публикуване на правски документи този брой се е променил. Колкото до регистъра за прозрачност, Е, в, радваме се, че това е предвидено в четвъртата директива за изпиране пари. Е, подкрепяме тази идея да има такъв регистр, но разбира се, трябва да се промени съдържанието на регистра, трябва да е достоверно, да е нещо, на което да можем да се е, доверим и да разчитаме. И в тази посока е развитието на нещата след панамските документи до, е, трябва да приключим до 11 без 15, така ще помоля е, оставащите, е, които по списък трябва да зададат въпроси, съвсем накратко. Господин Морел. Благодаря съвсем накратко. Обръщам се към е, представителя на Асоциацията на германските банки. Не за да цитирам това, което се е случило в Германия, аз лично познавам френските е, банки и не считам, че те са много по-примерни от е, немските. Въпросът е, тук е, и чухме устните изказвания на участниците, но ние получихме и много изчерпателни писмени отговори, които дават доста представа, допълват поне нашата представа за панамските досиета. Много внимателно изчетах документите и съм много обезпекоен, че за първ път финансови институции толкова експлицитно се произнасят по, по факта, че банките всъщност не поемат отговорност по, за случващото се в момента. Примерно казвате, че изискването за бдителност за подозрителни транзакции е прекомерно но казвате, че има пропуски в е, законодателството, но същевременно твърдите, че няма нужда от допълнително законодателство. Може ли да зададете въпрос? Смятате ли, че са прекомерни тези изисквания за е, бдителност? Това е въпроса ми. И в края на кращата, кой е отговорен в края на кращата да изпълнява тази функция на контрол? Клиентите не могат да осъществяват финансови измами, ако не им се създават е, условия за това. Благодаря. Предлагам е, сега вече да е, чуем и следващите въпроси и да получим общ отговор. Благодаря. Това е госпожа Томж. Томч. Имам въпрос е, към господин Кимър, Изчаквам да си сложите служалките. Нека да кажа следното. Хората, които се занимават с данъчни измами и пране на пари, имат нужда от е, помощ. Те не могат да се справят с тези неща сами. Имат нужда от е, правни специалисти, от банки. И банките следва а, да поемат а, своята част от отговорността си. Считате ли, че а, като се има предвид отговорностите на банките, те трябва да поемат пълната отговорност за случаето? Това е единия ми въпрос. Другия ми въпрос – това е явление, което се развива в световен мащаб. В, тук в Европейския парламент възможностите ни за действия са ограничени, което обаче не означава, че не можем да направим нищо. Чухме много ясни призиви към нас да бъдем по-активни. Може ли, ако обичате, да ни очертаете така с няколко думи какво ние можем да направим, за да действаме по-ефективно? От една страна, тук става дума за законодателство. Достатъчно ефективно ли е това законодателство? Достатъчно ли е и само въпрос на нарушаване ли? После, е, така някои морални е, аспекти морални ли са банките, които е, са замесени в подобни е, практики? Господин Лука. Благодаря. Имам въпрос за господин Фрохе. Вие казахте, че има много правни основания и съображения за създаване на офшорни компании. Има ли така за легитимни съображения за това да се е, създаде една е, офшорна компания. Сега, като казвам легитимни, ми е ясно, че това понятие също може да се тълкува по различен начин. Но Казахте, че има режим в Германия, който е дава съвсем легитимни възможности за избягване на плащане на данъци, но в края на кращата дайте ми е, едни съвсем легитимни основания за, за това да се създаде компания офшорна, а не в страната. И изисква ли се някакви доказателства в такъв смисъл, някакви документации, че има смисъл това да се прави? Господин Хелхи, ще започна с въпроса за легитимните съображения. Ако мога да коментирам една, е, един разговор с представители на фамилни фирми в Германия, които се оплакваха, че има прекомерни изисквания за регистъра за прозрачност на банките в Германия. За тях тези изисквания са твърде стриктни. Те се безпокоят, че сега те ще бъдат обект на проверки. Но мога да кажа, че всеки, който е, спазва съответните изисквания на закона и търси някаква удачна форма за спестяване или съхраняване на своите активите, няма да попаднат под радара на проверките. За отговорността на банките. Те, те трябва да спазват законодателството. На мен не ми остана много време. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Банките, дали те подкрепят и прането на пари и морални. Не, не, банките нямат интерес. Изключване, изключване микрофона на оратора. Така, започвам от начало. Няма банка, която да има интерес от това да нарушава закона. И освен чисто правните измерения, има и економически такива. Рискът е толкова огромен за банката. Те могат просто да излязат от бизнеса, да се загубят клиентите. Та, <coughs> финансовите институции а, имат интерес да спазват в финансово отношение закон, закона. В последните години особено това е, е абсолютно обект на сериозна промяна в тяхното отношение. Председателят, благодаря, благодаря на всички. Нямаме време за заключителни думи. Е, благодаря на всички наши гости, които се изказаха днес. Е, отбелязахме си въпросите, ще е, разгледаме много подробно вашите отговори. Ако имате друго, което можете да кажете, ще чуем с радост вашите предложения. И сега приключваме с първата част на, изключване, на изслушването. Пет минути ще има пауза, след което ще започнем с е, втората ни част – случая с банката Нордея. Благодаря на нашите гости от днес сутринта и ще започнем отново след няколко минути. Ich bitte, Platz zu nehmen. Моля, заемете местата си, за да започнем с втората част. Имаме вече е, списъци е, на изказващи се, но 30 е, присъстват. Така че интересът, е, въпреки че сме се е, разбрали вече за определен брой, вероятно ще има повече изказващи се. Така, нека да е, е открия сега е, втората част от заседанието, посветена на случая с банка, Нордея Банк. Е, след нас са господин Сърен Кристенсен. Сърен, Сърен Кристенсен от Датската радиосъобщателна корпорация, разследва журналист в Международния консорциум на разследващите журналисти. Матю Елдерфилд е втория ни участник, който е ръководител на групата за а, законосъобразност, законността към а, Нордея, изпълнителна бюро на Нордея и Джон Екволд, както и Бърн Ризе и Андрея Стин, Манхаймер, Свортлинг. Това е правна адвокатска кантора. Благодаря ви за това, че сте тук. Вие присъствахте до тук, така че имате вече представа за какво става дума. Няма да повтаряме уводните думи. Води се протокол. Знаете по колко минути до 7 имате право да говорите. Да преминем към първия оратор, господин Кристесен. Благодаря е, за поканата да разкажа за нашата, нашия случай и е, в е, светлината на панамските документи в света на данъчните обежища банките играят ключова роля. Независимо от това какви са клиентите, кой ти помага, структурата винаги, в структурата винаги участва една или повече банки. Ето защо ролята на банките е изключително важна. Ако трябва да спрем дейността на компании като Мусака Фонсека или данъчни или фирми фантоми, трябва да ударим и тях. Заедно с колегите от северните страни ние разследвахме една година. Ще представя примери от нашето разследване. 11 000 е, бяха връзките, е, включително 400 е, фирми с Мосако Фунса списъка с банките с най-много е, корпорации към Мусак е, Конспеха. Е, Мардейра на шесто място. Над 500 банки раз, са регистрирали 15 000 компании. We showed that Nordea had a close relationship with Mossack Fonseca. Нордея е имала тесни връзки с Мосак Фонсека. Е, на екрана имате е, примери. Тук се показва съобщение, че повече няма да сътрудничат в това отношение, което означава, че преди това е имало сътрудничество. Напълно абсурдни са били тези връзки. Проблемът е, че един от директорите, който е отговарял за стотици тези фирми, в момента вече е мъртъв. Това също показва, че е, Нордея не се интересува да даде е, разкрития, само се опитва да е, покаже, че е ставало дума за реални компании с реални личности като директори. Открихме и други практики, примерно последващо поставяне на дати на документ, примерно 3 години по-късно. Имейл, изпратен през 2012, да речем, е, съдържа документ с дата от 2010. не е имало проблем за това е, да сложат задна дата и си е имало такса за тази цел. Нордея не е била единствената, която е вършила тези услуги. Имало е и други голями е, банки, Южски банка и други. През 2013 ние посетихме Юски банк в е, Швейцария и те ни дадоха много така, съвети как да си е, укрием пари в Гибралтар и в Швейцария. Също така бяхме посъветвани как, е, да, какви са процедурите за плащане или не плащане, по-малко данъци или не плащане на данъци в Норвегия. Тогава заключението на експертите беше същото че е, клиентите не могат сами да създават подобни е, схеми, защото всичко, което е необходимо това да се осъществи, е много сложно ние не направихме пълно разследване на дейността на Нордея. Нордея само е, регистрира 178 компании. 178 компании. Ние открихме над 400. Те в момента са направили проверка на 137 компании и поне половината от тях все още не може да се докаже дали са си платили съответните данъци. А, банката твърди, че те не са давали възможност съзнателно да се избягва плащането на данъци, но във всички случаи са давали възможност банките да поддържат тази практика. А, техните компании да поддържат тази практика. не, не са ни предоставени документи, е, че практиката за поставяне на задна дата за документите е прекратена. До 2009 година е станало известно това, но няма документи да се докаже, че те са, че те са я прекратили след изказване, че са спазвали всичките си закони, когато излязохме с нашите разкрития, те веднага се извиниха и казаха, че ще а, започнат да се коригират. Когато банки Всъщност банката е прекратила взаимоотношенията си с съответните компании едва когато се чуха резултатите на нашите разследвания, а не когато е, престъпните практики на тези е, банки са били известни още преди е, години. Благодаря. Това беше разследващ журналист. А сега даваме господината на господин Елдърфилд от името на Нордея. Дами и господа, благодаря за поканата за участие в днешното е, дебат. Това е тема, която е важна на международно ниво. Пране на пари, избягване на данъци, офшорни компании и крайни бенефициери. Аз казвам Матио Елдърфир, е, шеф съм на отдела за законосъобразност и на изпълнителното управление на банката. Относително отскоро също ръководех и вътрешното разследване на банката за офшорните структури. Искам да съобщя какво сме предприели след вътрешното е, разследване от 2016, което може би ще е полезно за вашите разследвания. Нека да кажа първо следното. Нашата банка е най-голяма в е, Северния регион и ние имаме е, задължението да налагаме високи стандарти на поведение. Ние сме наясно, че не изпълнихме тези високи стандарти, е, както и изискванията на регулаторите медиите извадиха на светло тези практики и е, това беше повод ние също да ги разгледаме. Но нека да кажа, че е, много сериозно е, възприемаме полките, които сме извлекли за налагане на изключително високи стандарти, а също и за повишаване на етичното поведение на банките за това колко сме сериозни. Е, започнахме е, вътрешно разследване съвместно и с е, местни фирми за аудитинг, с компании, които имат много добра репутация в това отношение. Резултатите от това разследване са оповестени. Е, оказа се, че има значителни недостатъци в е, различни аспекти на прилагане на нашите стандарти. Е, банката имаше проблеми в това отношение, за които бяха наложени санкции. Нордея Люксембург всъщност е възприела вътрешни политики е, за спазване на данъчното законодателство, които са по-строги от е, съществуващото законодателство, но тези стандарти не са били прилагани достатъчно строго. Но служителите на Нордея проактивно не са допринасяли за неплащане, за помагане на клиенти за неплащане на данъци. Включваме се и в програма за спазване на международни стандарти – Нека да дам сега конкретни примери за това какво сме предприели. 111 сметки са закрити след досиетата на Панама. Направихме е, сериозна ревизия на работата ни в Люксембург, където ще, която ще доведе до намаляване на клиентите формулираме по-конкретни и строги стандарти за поведение ще излезем с нов кодекс, етичен кодекс и кодекс за поведение на нашите служители във всички клонове на банката. Прилагаме нови, по-строги критерии за при, приемане на частни клиенти с офшорни е, компании – интегрираме дейността си в Люксембург по-тясно с тази в, на цялата банка, налагаме контрол за спазване на стандартите и все още имаме немалко да извършим постигане на високите стандарти все още е, правиме и усилия за е, въвеждане на режим за спазване на международните стандарти. Ние имаме какво да се получим от собствения си опит. Факт е, че сериозното и твърдо прилагане на международни стандарти – биха предотвратили в много голяма степен е, случващото се, което бе разкрито от е, медиите. Задълженията за оповестяване на е, данъчни транзакции и избягване на данъци показват, че може да има и по-стриктен режим на европейско или международно ниво. Примерно, ясни изисквания за е, данъчни документи. Надяваме се, че ще има възможност да обсъдим тези въпроси по-подробно. Сега съм на ваше разположение да отговарям на въпросите. Благодаря на господин Алдерфилд. Ако правилно ви разбрах, вие сте предприели действия в е, отговор на случващото се, но е добре да чуем малко повече. Сега да чуем господин Ризли или господин Стен. Кой? Вие представяте Манхаймер Суортлин, най-известната фирма за бизнес право в региона. Добър ден, господин председател. Добър ден на всички уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря отново за поканата за да споделим опита по разследването на Нордея. След като бяха оповестени доси... панамските досията, ние започнахме с разследване. Е, две, два от е, клоновете на банката започнаха с вътрешно разследване. Също и започна разследване на Швейцарската банкова асоциация. Аз е, оглавявах проекта а, от името на Манхаймер Свортлинг. Нашата фирма е най-голямата фирма за бизнес право. Нямаме частни клиенти. Извършвали сме и други е, разследвания, едно от тях в Узбекистан с обвинения за корупция. В случая имахме две задачи. Първо, шведската регулаторни органи искаха от нас да направим един преглед за е, управлението на риска и управлението на банката за това как Нордея банк в Люксембург е идентифицирала и е, докладвала за офшорни операции и второ за заключенията на базите на тези доклади. После имахме и задача да извършваме мониторинг и е, съвещателна дейност. Установихме фактите, излязохме с заключения. Най-важното бе, че не сме е, заобикаляли факти и не сме изключвали факти от представените ни заключения. Срещнахме се съответните лица, разгледахме съответни документи, протоколи от заседания, доклади от 2009 насам. Около 880 документа бяха прегледани. Е, направихме разговори с е, съответни служители. Също така разгледахме какви са процеса, работните процеси на съответните звъна на Нордея за е, законосъобразност и управление на риска. През 2016 юли излязохме с пресконференция, когато бяха оповестени докладите и на Манхаймер Свортлинг и на Нордея. През 2009 Нордея Люксембург предприе известни мерки за повишаване на прозрачността. Тук бе споменато това. Даже с си е, формулира по-стрикни стандарти от е, изискването за е, прозрачност и избягване на плащане на данъци. Този процес вътрешно се наричаше оншор преход. Там първо бе въведен нов етичен кодекс, бе ни пояснено, че цел на, основната цел на този преход е да се работи с, оф, он, с клиенти на, с офшорни банки, но е нямало е, директен поглед към самите офшорни структури. Много е важно да се знае, че една офшорна структура не е незаконна, но тя може да се използва за целите на пране на пари. И това създава потенциални рискове, които трябва да бъдат е, отчетени. В Люксембург все още не е била введена е, европейската директива, която постановява, че прането на пари е криминал престъпно деяние това бе направено едва скоро. Какви са заключенията на нашия доклад? Управителният съвет е бил наясно с риска за пране на пари, като цяло свързан с дейността с офшорни компании, но не е направено достатъчен на оценка на риска нито е било докладвано за конкретни рискови случаи на управлението. Когато е било докладвано на а, управлението, не са били конкретно упоменавани офшорни структури. Заключихме, че този аспект на докладването не отчита и реалното положение в банката. Не е имало добро разбиране и добър поглед върху проблемите, не е имало и достатъчно добър надзор. Като цяло, заключението, че няма достатъчно изчерпателни процедури и процеси, които да осигуряват приложението на тяхната вътрешна програма за преход към по-засилен контрол. Двете звена, които, бяха, е, които вътре в банката правех е, вътрешно разследване, също излязоха със своя доклад е, с заключение, че се свършил, задълженията са били извършвани с професионализъм може те също не са укрили никакви факти в своите заключения. Благодаря на Бьон Рисе и неговите колеги. Сега ще процедираме както и до сега. Ще чуете е, въпроси от два, двамата са докладчици. Господин Кофот. В е, панамските досиета е, се очертават 7 случая на даване на задна дата на документи. Също има фалшифицирани пълномощни. Във вътрешното разследване вие установявате, доколкото разбирам, че няма никакви нарушения на закона. Как точно фалшифицирането на закона не е, на, на документи не е нарушение на закона? После, Очаква се клиентите да докладват своите активи в съответните страни. Защо Нордея не е, е. Защо е приемала да се дават имената само на управляващите директори на фирмите, а не на реалните бенефициери? кои правни кантори са помагали за установяването на подобни офшорни е, структури? Може ли сега да потвърдите, че, те вече не се занимават с подобна дейност? Благодаря. Кой ще започне? Господин Елдерфилд. Ако Значи, първо говорим за фактическия собственик и пълномощните. Ясно е, че установената практика е била неудовлетворителна. Възниква въпрос по люксембургското законодателство дали е нарушен закон или не, но но защото банката приема, че стандартите и не са били удовлетворяващи. Като се приема, разбира се, че служителите не са били длъжни да оформят документите с задна дата. Това, това се приема. Онова, което ние се опитваме да направим, е да въведем правилна процедура за недопускане пране на пари, за отчитане на данъчните задължения и освен това надранстване на минималните изисквания, за да се постигне по-добра съобразност с данъчното законодателство. А, защо? Ако по-добре си бяхме вършили работата в миналото, вероятно в значително по-голяма степен бихме избегнали проблемите и бихме установили, установили фактическия собственик и източника на, на, на ресурса. Ясно ни е, че, че това е слабост. А, а, а, е, е, включването, е, съчетаването на стандарти за борба с прането на пари, плюс задълженията по Европейската директива и по Американския закон ФАТКА, ще ни даде възможност да обхванем цялата територия. И а, а, при отсъствието на минимални стандарти в тази област трябва да се огледа всъщност дали офшорното дружество на клиента е съдържателно. Дали то наистина извършва някаква дейност. Ако имаше международни стандарти, по-добри международни стандарти, е, те определено биха ни били от ползата да знаем ние, като банков институт, кои офшорни структури са приемливи и кои не, по принцип. Е, в допълнение към въпроса за пълномощните, действат е, изисквания за наличието на няколко кумулативни условия, преди да може да се твърди, че оформянето на документа с задна дата е престъпление. Главният критерий, който по наши констатации е, е, липсва, е ползата за служителя да оформи документа с задна дата. Тоест, за да се уличи даден служител, трябва да, е налице, да е на лице и това условие. Ние не установихме изгода а, примерно дивиденти някакви, ня, някак, някак, някакво облагодетелстване. Така че ние стигнахме до този извод, но това не означава, че приемаме оформянето с задна дата, напротив. И си поехме последиците, съответно. Е, вижте, оформянето на документите с задна дата, поне според мен, винаги е нарушение на закона, обаче, господин Крофорд, имате да... Надявам се, че фалшифицирането на документи е, е, е отхвърлено от закона, е, е незаконно навсякъде. Но ние, вие не отговорихте на втория ми въпрос. Може ли със сигурност да твърдите, че няма повече да имате търговски отношения с дружества, подобни на Осак Фонсека, за напред. Да, заповядайте да отговорите на въпроса. А, да, вижте, а, а, ние сме въвели подходящият а, вътрешен процес на контроли и, и, и съответно дисциплинарни санкции. А, от друга страна, става въпрос за младши служители. А, а за старшите а, ръководители а, а, ще се наложат финансови санкции, намалени премиални. Що се отнася до аналогични е, фирми? Вижте, ние имахме отлични отношения с Мусак Фонсек. Ам, но вместо да казваме някои клиенти са добри, други не са, а, а, ние по-скоро обръщаме внимание на структурата, която създава клиента. А, а, дали, а, дали клиента, примерно, подлежи а, а, А, значи, е, да видим а, а, субекта какво законодателство е клиента, дали, дали е по, по европейските директиви или по ФАТКА. А, и след това, а, когато а, а, се извършат плащания през дадения клиент, а, а, да се установи а, дали а, плащанията са срещу някакви натури, нали, срещу действително извършена дейност или просто става въпрос за, за претакане на пари. А, но отново казах, няма международен а, а, стандарт а, по така нареченото агресивно данъчно планиране, а, поради което ние си въвеждаме едни по-строги правила, но го правим предпазливо, а, защото нямаме общ стандарт, който бихме могли да приложим към всички. Сега, по отношение на правно анализ на чуждестранните клонове. Отношенията между централата и клоновете по, по, по, по повод на правно-технически анализ. Освен това, ако клонът е в трета страна, високо рискова, например, а, остана ли се изцяло централата в Европа на правно-технически анализ подаден от третата страна, и а, след а, разкритията, до които стигна вътрешното ви разследване, вие въвели сте някакви процедурни промени именно в тези отношения с дъщерните дружества. Да, благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте и кратък. Е, откровено казано, една от слабостите в миналото бе децентрализираният ни подход. Стандартите е, за, за прането на пари наистина се различаваха е, по сегменти и по клонове. И едно от новите неща, които въведохме, е не само е, е, политика по отношение прането на пари на нивото на групировката, а общи стандарти, които са приложими навсякъде, във всяко наше звено. Е, така че, примерно, определението на високо рисков клиент, и почти по определени всички офшорни структури попадат тази категория, е общо определение, което се прилага навсякъде в групировката. И е, е, съответно по-високорисковите ни клонове са обезпечени в по-голяма степен с кадри по законосъобразността, нали, прането на пари. Така че една полука, която се излякохме е именно въвеждането на общ вътрешен наш, наш стандарт а, и изисквания по-високи от изискванията на местното законодателство. Все още не сме завършили този процес. Отнема известно време. Аз съм бил а, надзорник в продължение на 15 години и много добре разбирам, че една такава банкова структура а, е, бавно все пак се, се а, е, пренастройва. Но, но, но процесът е в ход. А, благодаря. Други отговори имаме ли? Така, добре. Професор Розати от Европейска народна партия. Благодаря, господин председател, и благодаря на, на нашите любезни гости за много интересната така, детална информация по случая Нордея. Аз имам няколко въпроса. Оставам с впечатлението, че нали, ясно бе казано, че без активната роля на банките, е, повечето от тази е, е, противоправна, неправомерна практика не би била възможна. И въпросът е добре, какво да правим? Да регулираме ли повече банките, а отвън, или пък да стимулираме някак банките или, или по-скоро да приемем отрицателни стимули, та банките да не съдействат на клиенти, да разкриват офшорни сметки и въобще да се занимават. Какъв подход ни препоръчват? Тук на, на европейско равнище най-вече. Втория въпрос е към господин Елдерфилд как се отнасяте към идеята за един европейски закон ФАТКА? Тоест за данъчно задължените лица, които не, не прибивават, нали, по аналогия с американския закон. И друг много специфичен въпрос бих казал е такъв. Защо Нордея избира люксембургския си клон или дъщерно предприятие за всички отношения с Фонсека? Дали предвид спецификата на люксембургското данъчно банково законодателство или по някакви други причини? Благодаря ви, господин Розати, господин Кристесен. Да, е, и когато говорим за, за регулиране, регламентиране, аз не мога да ви се меся, аз съм журналист, не ми е работа да приемам закони, но мога да кажа, че е много добра идея да се наблюдават банките, особено сега, когато те твърдят, че са се поправили. Е, едно е желанието за промяна, друго е фактическата промяна. Във вашия доклад от юли е, е, миналата година, е, забелязвам, че изведнъж формулировката агресивно данъчно планиране е отпаднала в полза на формулировката комплексно данъчно планиране. Това вече буди тревога. И после нещо, което не е, не е задължение, не е отговорност на банките, но става въпрос за обмена на информация. Не е достатъчно да действат с погодби за обмен на информация. Трябва да има информация, която да бъде предмет на обмяна. Например, Дания вече в продължение на няколко години има споразумение с погодба с Панама за обмен на информация, обаче информация не тече. Няма ги собствениците, няма ги архивите, няма ги движенията. Да, датските данъчни власти няма с какво да работят. И че това е проблем за международните отношения. И нали? трябва да има някакви международни стандарти за такъв задължителен обмен на информация, за да могат наистина банките да бъдат поставени под контрол. Так, е, благодаря. Да, в международен план се работи наистина. Господин е, Елдерфилд, по първия въпрос за европейски фатка, аз а... Е, знам, че в Европа се прилагат общите счетоводни стандарти на ОИСР. Или въпросът е какво е мястото на, на фатка тук. Ако ме питате а, а, а, какъв да бъде подхода, какви да бъдат градивните елементи, аз би казал, изпълнете в пълния обем законодателството за борба с прането на пари, в пълен обем общите счетоводни или изисквани за финансова отчетност, нали, опознайте в, в пълен обем своите клиенти, сезирайте съответно данъчните власти, установете съдържанието на една или друга офшорна структура защо Люксембург? Люксембург се специализира като център за управление на активи. Е, е, център е, на Международното частно инвестиционно банково обслужване е Люксембург. Това е специализацията на Люксембург и това е причината Нордея да избере този свой клон за, за отношенията с Фонсек. Благодаря. Господин Ризе. Е, професор Розати, ние говорихме по този въпрос вече по-рано днес. Е, е, подхода дали да бъде отгоре надолу или обратно. Моят опит е, че разбира се, нормативната уредба е нужна и, и има доста нормативна уредба. Онова, което случи скандалът обаче, е, че наред с нормативната уредба трябва да има и натиск. Е, натиск отдолу, е, е, отгоре, разбира се, по линия на нормативната уредба, но и натиск отдолу от страна на заинтересованите страни. Финансовата институция като посредник трябва да бъде поставена под много, многопосочен натиск. Законът сам по себе си не би могъл. Благодаря. ще проведем отделно проучване, ще посетим на място Люксембург, нали? Спецификата на Люксембург е, е, е ясна. Следващият ни въпрос. Три въпроса, господин председател. Всъщност, първо, що се отнася до е, Люксембург е, и е, въпросите на вниманието на Нордея. Е, е, вие е, подчертахте значението на, на вътрешното е, си разследване. Е, е, в същото време имате свои представителства в Швейцария, в Сингапур, в Люксембург които се занимават с международно частно инвестиционно банково обслужване. И все пак вие избирате Люксембург. И въпросът ми е защо именно в Люксембург. Имайки преди, че тези неща се вършат по електронната почта, по телефона, в крайна краща разкриването на една сметка не е кой знае колко сложно нещо а, а, вашите официални отговори, а, прочем, са че а, няма някаква особена а, причина извън казаното и в същото време се казва, че а, по люксембургското законодателство банката не е длъжна да информира властите за определени клиенти. Дали това не е причината? Вторият въпрос е към всички е, е, наши гости. Въпрос, който ни занимава нас. Е, е, за евентуалното действие. De quel niveau de taux d'imposition effectif, je dis bien effectif, vous considérez qu'il est plus profitable? Ако смятате, че е по-печелившо да се а, използват тези средства в, а, извън Европа, трябва да има и достатъчно информация за това. И накрая. Считате ли, че един данък е, печалба от 0% е, се вписва в е, сегашните практики, данъчни практики. Сега в момента има така, такива мнения в съвета, че подобна практика ще избегне създаването на данъчни обежища. Да, да, въпросът е и, и, и за акт по делегация, който трябва да, да, да бъде е, прият с квалифицирано мнозинство. Наистина въпросът за нулевата данъчна ставка е особено актуален. Кой желая да отговори? Господин Елдерфилд. Аз не съм най-големия специалист по корпоративни данъчни ставки. Наистина, определението на самото понятие данъчно убежище е трудно, нали, няма общо прието. Може да се използва преобладаващата данъчна ставка, като критерий. По ОИСР по-скоро се отдава значение на готовността на данъчната юрисдикция да сътрудничи с други е, що се отнася до местонахождението, до, до, до, до е, мястото на извършване на дейността, банките обикновено е, развиват клоновата си мрежа с оглед на близостта до, до своите клиенти. Така че наистина Сингапур, например, е, е уместен избор. Ние междувременно понамалихме фактическото си международно присъствие, но трябва да се каже, че в миналото в Люксембург нямаше законодателство, което да включва данъчните нарушения като основно закононарушение по линия на прането на пари. Сега обаче това вече е, е, е променено и ние във всеки случай се съобразяваме с резултатите от собственото си разследване. Аз също а, трябва да изясня, че нашата политика по отношение на прането на пари, а, политиката ни на, на равнището на групировката е една и съща както в скандинавския регион, така и в Люксембург. Така че това, това не е, например, причина да бъде избран Люксембург специално. Корпоративните данъчни ставки, разбира се, за нас лично нямат каквото и да било значение, И освен това, в нашето вътрешно разследване не установихме каквото и, каквото и да било съглашателство някакво някакво неформално съглашение между Фонсека и, и, и Нордея Люксембург. Господин председател, аз смятам, че докато съществуват разлики между данъчните системи, било в една юрисдикция, било между юрисдикции, винаги ще бъде привлекателно да се търси <clears throat> нормативен арбитраж. Нали? Тъй като просто няма еднакви данъчни условия по света е, след това трябва да се работи по определенията е, на понятията, вече за които говорихме. Незаконно е, неплащане или избягване на данъци, законно избягване на данъци, агресивно данъчно планиране. Това са неща, които трябва да бъдат стандартно определени. Разбира се, нещата се променят, възниква нова практика, нови, нови структури, още повече в един глобализиран свят. Предизвикателството е огромно. Но според мен е, е нали, не, е, неправомерното неплащане на данъци безспорно е, не може да бъде прието. Никой, нито данъчен консултант, нито клиент не може да пристъпва към такава практика. Нещата стават далеч по-сложни обаче, ако говорим за така нареченото агресивно данъчно планиране. Люксембург и Ирландия имат сериозна роля в това отношение и по обороти, и е, и по печалби от транснационални компании, които се стичат в тези страни. Е, да вземем Амазон, е, казуса данъчния на, на фирмата Амазон и други подобни, И, и е, в, в, в, в всички тези случаи относителният надял на облагаемата печалба в дадената данъчна юрисдикция е пренебрежим. Заместник председателя на ЕКРЕ сега има думата. Благодаря, господин председател. Въпрос към Нордея, към господин Елдерфилд. Е, е, от официални доклади на Европейския съюз е, знаем, че през 2014 година Нордея е имала 215 някъде служители в Люксембург, като щатното разписание в Люксембург сочи тенденция към нарастване. освен това, наскоро вие публикувахте информация за застрахователната си дейност на остров Ман. и други, и други британски острови, например Виргинските острови. Запозната съм с вътрешните ви доклади. Вие твърдите, че подобрявате практиката си по отношение на клиентите и на фона на всичко това първият ми въпрос е такъв. Защо една скандинавска банка се нуждае от 393 служители в Люксембург? И също време да ви напомня, че според вашата собствена практика, законосъобразността цитирам, не означава само а, а, правото да вършим банкова дейност, тъй като а, а, а, клиентите разчитат на законосъобразното ни поведение в интерес на своята сигурност и сигурността на обществото. И следователно, как панамските разкрития повлияха конкретно върху вашата работа? На трето място, в Финландия поне Нордея е, активно участва в обществения дебат. Е, е, е, е, е непрекъснато е, се намесва в решенията ни от значение за и, е, финската економика. Давате ни акъл, с други думи, как да ви приемем съветите, след като не може да се справите с собствените си неща. Да, първо, това беше въпрос към, към Нордея. Дайте да видим господин Елдерфилд. Сега, ако подхванем последния въпрос, бих искал да повторя от вече казаното, че ние като банка признаваме, че не сме били на висотата на собствените си високи стандарти. И по отношение на регулатора, и по отношение на клиентите. Така че съвсем основателна е критичната бележка на е, госпожа депутатът. Но мисля, ние трябва да бъдем преценявани по, по желанието си да проучим нещата, откровено да приемем критиката, да се явим днес пред вас с тази самокритика и да вложим огромни средства, трябва да кажа, в е, стандартите по отношение на прането на пари, е, отношението с клиентите и така нататък. Ние си даваме сметка, че не сме били на висотата на, на изискванията. Но ви уверяваме, че работим и, и, и, и нещата далеч са, по, са далеч по-добри, отколкото преди 12 месеца, толкова по-добри ще бъдат след 12 месеца. Що се отнася до Люксембург, свиваме структурата в значителна степен. А, ние даже възнамерявахме да направим това още преди разследването. А броят на служителите се, се определя от нуждите, в това число, прочим, и надзорните нужди по, е, във връзка с прането на пари. Искате ли да добавите нещо, понеже много въпроси бяха насочени в една и съща посока? Все така, какво му е толкова привлекателното на Люксембург? от гледна точка на Германия, да ви кажа, е, е, е много време ни отне преди данъка върху е, положителните капиталови разлики а, и, а, и а, нормативната уредба за обмен на информация се приеха на европейско равнище. Така че много от парите, които отиваха в Люксембург, се смятаха за черни пари. <clears throat> От, от либералите въпрос. Една обща бележка, господин председател, и два въпроса. <clears throat> Вие не сте единствените. Тук в нашата комисия е, е, са се явявали хора, твърдели, че нищо не знаели, че не знаели е, лявата ръка какво прави дясната. И а, това ми напомня за един филм, може би сте го гледали, Казабланка. Там капитан Рено в един момент казва, даш ли сметка, че това ни е на нас детската площадка. Ние в Казабланка играем. Така, по... Казвате, че е, в е, е, новата уредба ще се включат санкции, отнемане на лицензии, в това число за извършване на дейност в данъчни юрисдикции, които се смятат от Европейския съюз за нелоялни. Смятате ли, че е, вместо да се разчита на, на кодекс на поведение, просто би трябвало да се отреже ресурсното обезпечаване от страна на Европейската централна банка? Господин Кристенсен на въпроса, моля. Всъщност колегата може би ще отговори. Аз е, нямам отговор като журналист. Представители на банката ще отговори. Мисля, че има доста стриктни и сериозни санкции, които се затягат все повече. И да сме наясно, тук не става дума за саморегулиране, е, най-общо казано. Имаме четирите директиви за борба с изпирането на пари, които са е, много ясни. И, както казах, тук не са ни нужни минимални законодателни изисквания, макар че работим по това. Има една област, в която и сега още се опитваме да е, вдигнем летвата, да заложим по-високи стандарти. Това са общите стандарти за общите отчетни стандарти, е, борбата за борба с изпиране на пари. Е, колкото до агресивното данъчно планиране, то не е част от правилата за борба с е, е, изпирането. Е, чух от, от предишния панел, че се води дискусия по избягване на, и неплащане на данъци. Дали е, избягване и неплащане, къде е границата? Дали има агресивно избягване на, на плащане на данъци? Нашите собствени правила инициатива е да изгазим през тази трудна област и да, да, така, да отидем над законодателните изисквания по съответната директива и факта. Господин Лорфилд, ако трябва да добавите нещо, всъщност вие казахте в отговор на докладчика Кофор, че ни трябват международни критерии за агресивно данъчно планиране. Какво трябва да се съдържа в едни такива критерии, ако позволите да допълня? трябва да се помисли за няколко неща. Дефиницията на ОИСР, но тя не е така е, преведена в законодателна форма, е, вече е, сложността е от това, че има асиметрия в данъчните потоци между отделните структури. Но най-важното тук е корпоративната структура. Какво значи субстантивна същност на корпоративна структура и кое не е? дали става дума за това, че ако е, едната има борд, е, директори, дали се среща борда и директорите всяка година, е, това според е, каква е юрисдикцията им, е, или има 11 е, 000 е, директорства, така да се каже, което трудно се приема. Това е именно областта, в която политиците се, се мъчат да, да дефинират ясно понятията, какво представлява тази корпоративна структура. Муса Консека беше един беше директор на хиляда фирми, само той е, един от неговите студенти беше директор на хиляда фирми. Сема Каси. Благодаря, господин председател. Няколко е, е допълнителни въпроси. Чухме критика относно вътрешното разследване, което е, започна след е, изтичането на информация за панамските документи, е, извършено заедно с е, една адвокатска кантора и е, KPMG. Е, но мисля, че един от най-крещящите аспекти на вътрешното разследване, който поставя въпроси е това, че са разследвани само тези офшорни структури, които са имали пряка връзка с а, а, Мосак Фонсака или а, въобще панамската юрисдикция. Става дума за около 563 офшорни структури и техните клиенти. А, и вътрешното разследване излезе с препоръки, че останалите е, клиенти би трябвало също да бъдат е, през, е, проучени за евентуално е, избягване на, е, и неплащане на данъци. Какъв напредък е постигнат ден, днес е, по тези 500 офшорки, които не бяха обект на първоначалното разследване и за е, какъв е, е, каква е, за каква, каква сума активи става дума е, общо взето на всички тези фирми. После има ли конкретна не, юрисдикция или определени е, адвокатски кантори, които се е, повтарят в, при това разследване и дали резултати от това изследване ще се публикуват? Благодаря с оглед. Значи имате предвид е, бройката при Мосак Фонсека и останалите не обхванати от това разследване е, фирми. Те са само е, обобщение, така да се каже, е, сега, колкото до е, срубостта, с която сме действали, тези е, заключения бяха доста красноречиви и доста жестоки за самата банка, включително подхода им към изпирането на пари. Но ако поставим това в рамката, в контекста 11 нови <clears throat> клиенти Норде, на Нордея, като ние гледаме преди всичко, разглеждаме преди всичко панамските и тези на Мосак Фонсека. Все още сме в процес... разглеждаме останалите, но още нямаме резултати. Е, наистина, ако трябва да сме по-взискателни, е, трябва да обхванем е, много повече аспекти. Е, не сме свършили, приключили с тази работа. Признавам, че е, не бързаме, държим да го свършим много както трябва и със съответната строгост. Два коментара имам. Първо по обхвата на разследването. Ние трябваше да се съобразим за следното, да помислим дали наведнъж да разследваме всички офшорки или да се съсредоточим върху тези, е, които бяха свързани с Панама. Решихме да работим по последното, този с тези офшорки, които са установени в е, Панама или от Мосак Фонсека. Тоест не искахме разследване, което да се е, точи е, прекалено дълго, затова заложихме си много стриктен срок и си казахме всяка офшорна структура е, и всеки бенефициер на тези, от тези структури, всеки е, е, собственик трябва да бъде разследван и една, един файл за Know Your Customer можеше да, да включваше огромен брой клиенти, но кореспонде... прослявайки кореспонденцията години наред е, със съответните писмени документи, източник на, бога... на средства, е, сравняване, съпоставка дали транзакциите, регистрираните транзакции отговаряха на е, активите тогава, когато офшорната фирма е била създадена. Това е, беше нужно е, около 25 е, е, такива служители по законността и 5-6 месеца, за да свършат цялата тази работа. И е, трябва да кажа, че ние наистина сме решени да разследваме и на втори етап е, всяка е, офшорна структура в Люксембург от гледна точка и на данъци, данъци и от гледна точка на изпиране на пари като ще се... Мисля, че тези е, активи е, са 2% на офшорките, са 2% от тези, които се управляват в Люксембург. Е, става дума за 200 милиона евро и а целият е, брой на активите е 3 милиарда, е, които минават през Нордия. Благодаря. Аз имам следната молба. До сега Нордея не е, е предала писмен така писмен документ, писмена декларация. Това ще помогне на работата и по-нататък. Сега от зелените хайде от Ала иска думата. Благодаря. Ние тук сме законотворци, но аз искам да кажа и нещо лично. Баща ми беше управител на банка в е, предишната е, конфигурация на Нордея при 25 години. Аз съм изразнала в Нордея до миналата година, миналата есен, когато така започнах да се отдалечавам, да прекъсвам връзките си с Нордея поради е, причините, заради които обсъждаме днес банката. Въпросът Загубили ли сте и други клиенти? Загубили ли сте други клиенти, освен мен, сред вашите 11 милиона клиента, поради тази ваша репутация за щети, които сте нанесли на обществени интерес и така нататък? Съжалявам това, което каза и председателя, че не сте отговорили на писмените ни въпроси, изпратени от комисията. Ни очакваме да получим писмени отговори от вас без бавене. И Относно по-нататъчните разследвания, които предстои да се правят, е, кога е, ще публикуват резултатите на това, от това как вашите клонове в, е, функционират в Швейцария и на Isle of Man. Това все още, такава информация все още липсва. И искам да знам още нещо. Вашия вътрешен е, отчет е, хвърля вината върху е, местните служители, не на люксембургсите за управление и връзката с клиентите. Защо да не се поеме, да не се погледне на отговорността на групата за законността, което трябва да в това отношение очаквам управителя на, председателя на управителен съвет е, да поеме най-високо е, най-голямата отговорност. Как ще стане е, това на практика? И сега да се върна към въпрос, който зададаха няколко колеги, господин Кофот по-специално, за докладчика, за другите доставчици на корпоративни услуги. Кога ще публикувате списък на другите доставчици на такива услуги, освен Мосък Фонсека и какви връзки имате с тях, е, е, които попадат в е, полето на компетенции на този, тази комисия. С един въпрос конкретно зададен към Нордея. Аз ще започна. Първо съжалявам, че е, въпросната госпожа депутат е, е скъсала връзките си с е, Нордея. Наистина тъжно е да се чуе подобно нещо. Ние сме казвали преди и казахме, че няма нищо по-важно от това да се решават въпросите, свързани с законността и да се е, удовлетворяват, да бъдат удовлетворени клиентите. Това е приоритет за нас. Е, чистите, числата сочат, че броя на частните клиенти на банката в този период се, се е увеличил. Значи има напускащи, разбира се, но има и голям брой е, нови клиенти. Става дума за, и за частни, и за корпоративни клиенти. Колкото до Швейцария, международната ни е, частна, е, клон за частно банкиране е, е, е сега обект на следствени действия и е, самите действия в Швейцария се, са обект на следствие. Isle of Man, клона ни в Isle, в Isle of Man бе продаден на 2010-та. Елдерфилд. Да, съжалявам и аз за това, че депутат е напуснал банката, колкото до корпоративните услуги. В нашата данъчна политика и политика на вътрешен анализ е, не бихме казали, че е, Моса е добра или Елдърфилд или нашата е, група е добра. Е, конкретната структура е твърде сложна, много съществена. Е, тези, които отговарят, е, минават е, теста, окей, които не, е, няма никакви последствия за тях. Само ще кажа, че ние гледаме на законността много сериозно и поставяме много силно ударение върху това да поддържаме високи стандарти на законосъобразност. Преди две години имахме около 200 е, души работещи в, е, е, по отношение на изпиране при, сега имаме 1200. И имаме, напълно сме пренаписали стандартите ни за изпиране на пари, повече, по-добро управление на информацията, по-стриктно управление, повече гаранции. Това са сериозни ангажименти от на банката да, да следи за законосъобразността на действията в а, Северна Европа нейното присъствие на тази банка е по-значимо, отколкото други, но заповядайте. Да, Господин вече Елефрито го обясни за вътрешните санкции. Ние също така отправихме много сериозна критика към изпълнителното ръководство на, Нор... на клона на Нордея в Люксембург. Това се е, показва и от проверките и от е, нашите отговори за доклада. От е, проверките стана ясно, че и управляващите на банката имат своята отговорност и управляващите наклона в Люксембург. Господин Кристенсен, заповядайте. Още един допълващ въпрос към Нордея. Като че ли вие твърде много се занимавате с офшорен бизнес, макар че и вие и банките твърдат, че не е точно така когато вие заявявате, че е, не е кой знае колко голям дъла е, от е, вашата работа, свързана с офшорки. Ако е така, ако е толкова малък този дял, защо не се откажете от него? Аз лично нямам чувството, че е така. Господин Рисе, благодаря. Ако мога само да добавя, Има съответните доклади, разбирам, че може би не сте успели да минете през тях. Там съвсем ясно се оповестяват заключенията за управленските структури. Затова ви съветвам да, да обърнете внимание на тези доклади, защото това дава ясна представа за е, нещата. Колегата е съвсем правилно обаче зададе този въпрос. Някой, вие искате ли да добавите нещо към отговорите? Господин Елден Филд. Нека да кажа, ние не прекратяваме дойността си само с Мосак Фонсека. Сега прилагаме по-строги е, изисквания спрямо е, по... Е, разпоредбите за борба с прането на пари и закона ФАТКА. 111 клиенти са тези, с които сме прекратили дейността си и както се казва на уебсайта на разследващите журналисти, а, офшорните компании могат да бъдат и законни. И за това ние се опитваме да намериме начин, по който да направим ясно разграничение между законните и тези, които се занимават с незаконна дейност. От е, Европа за нации и свободи. Бих искала да попитам господин Христенсън. Вие споменахте, че е констатирано, че офшорни източници на пари е, евентуално отиват е, към европейски партии, особено партии, които са е, членки на Европейския съюз. И е, за трети път се опитвам, или т.е. това съм третия, който е, поставя този въпрос към господин Едълфилд. Той спомена няколко числа тук. В Люксембург е, имате по-малко от един промил е, от клиентите при офшорките говорим за 0,05% от клиентите си. Това е, са числа, които вие цитирахте. И твърдите, че общо става дума за 200 милиона евро. Дори, дори не 1 милион на клиент се пада това. Е, това е, е дреболия, е, както би казал някой. Как и че ще е, стесните, ще свиете е, бюрото в е, клона в Люксембург поради е, е, някои е, случаи на не спазване на е, законодателството. Тук отново възниква въпроса, вярно ли е, че е, е че е, клиентите е, на, от офшорите всъщност е, тяхните сметки са по-малко от 100 е, е, хиляди и всъщност какво печелят е, тези клиенти от вашите действия там? Благодаря сега, господин Кристин, след това Елдерфилд. Съм накратко. Доколкото разбирам въпроса, имаме ли данни, че е, примерно пари са отивали към политици в Европа? Не, не, не знаем. Би могло, но не, няма данни. А, руските банки тук също са включени в темата. Господин Алдерфилд. Що се отнася до бизнеса в Люксембург, дейността там е такава като на всяка международна банка – отпускане на кредити, отваряне на банкови сметки. Там се работи също и с офшорни фирми. Над 200 са сметките на офшорни фирми, сега са 150 и продължават да намаляват. Нека да... Ние трябва да сме наясно, а, съвсем ясно се казва, е, офшорните компании могат да бъдат е, напълно законни и техните клиенти могат да, се, да работят в рамките на закона. И е, за нас е важно да направим едно ясно разграничение между двете и да поддържаме клиентите си, които спазват закона. Да, съвсем кратко в допълнение. Нашето послание, надяваме си, е ясно. Ние работим за спазване на данъчното законодателство, на изискванията на разпоредбите за е, законите за борба с прането на пари и не мисля, че е уважително да се казва, че тези суми са дребни. 11 милиона са нашите клиенти, така че в е, голямата така, схема на нещата всеки клиент може да се смята за дребен. Но по отношение на нашето отношение с е, клиентите, това не е така, защото най-важно е начинът по който се държим с клиентите. Тези цифри може би заслужават да бъдат доизяснени, може би в писмен вид ще стане. Е, вече Люксембург е друга работа. Там става дума за друг вид стандарти, не само заради офшорките, но и въобще е, таксови, е, данъчни обежища. Сега аз имам въпрос към господин Елдерфилд. От ноември 16 година вие сте в тази фирма и сте е, е, ръководител на звеното за законност, вие като такъв не можете да, да имате достъп до всичко, да видите всичко, но тук е, етиката играе важна роля. Казахте в началото на 16-та, само за някои търговски, са имали само някои контакти с Мосък и оттам съответно упреци за укриване на данъци. Но вашия колега каза, че става дума за 11 000 клиенти и над 400 фирми, които имат връзка с над 400 фирми. Значи тази цифра 11 хиляди, а междувременно 25 000 са напуснали банката. Тук говорим за една качествена, количествена разлика. Какви мерки възприемате, за да спрете тази тенденция? Говорите за нови стандарти, нов глобален подход, стандартизиране на работата по изпиране на парите. Какво отличава вашата концепция и вашата структура от досегашното управление на банката, което не функционира особено добре? и е, как е, стоят нещата с информация към сътрудниците, е, въпроса с превенцията и Имате ли някакъв етичен кодекс, който прилагате в работата си с, фирмите, но и с, в бизнеса, но и по отношение на персонала? Благодаря, Томас Ман. Отново ли въпросът е свързан с Нордея? Преди да чуем а, отговорите на списъка, а, е, а, е, имам още Олаф Людвигсън от Социалисти демократи и господин Лукас, а, е, а, вие се поискахте catch the eye или спонтан въпрос. Госпожа Жали и госпожа Гомес също, вице-председателките имат е, възможност за въпроси и приключваме. Благодаря, господин председател. Докладът, публикуван миналия юли, както казах, беше в дух на особена самокритичност по отношение на прането на пари. И а, това бе, бе, бе решение на, на, на, на ръководството тогава да, да направи всичко това публично достояние, всички тези констатации за сериозните недостатъци по опознаването на клиентите, по правно-технически анализ, по текущото наблюдение на транзакциите, и е, да, оказва се, че по, по всички тези дейности е, в някои случаи практиката е била повърхностна. И, и миналото, миналото лято банката направи самопризнание фактически в, в това отношение и, и бе е, подложена на, на, на известни санкции. От там нататък, от тогава нататък текат промените, не, не, са, не са завършени но колегите все повече осъзнават това, което се очаква от тях за, по, по отношение опознаването на клиентите, установяване източниците на, на ресурса. А, и а, абсолютно основателно бе подсказаното във въпроса, че към въпроса не може да се подходи единствено от нормативна гледна точка. Не, не, това не върши работа. А, подходът трябва да бъде поведенчески е, и не става дума за това, което може да бъде направено, а за това, което трябва да бъде направено. И отговорност по цялата верига. Въведохме е, е, далеч по-всеобхватен и строг кодекс на поведение по отношение на всички служители. В смисъл, че вие сте длъжни да спазвате правилата. Но следва също така да, да, да, да се осланяте на отговорната си преценка Господин Риса, желаете ли да добавите? Така, добре, в такъв случай Оле Лудвиксон. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм особено доволен, господа, че сте сред нас тази сутрин. Може и да повторя казаното от други, но Връзката е, с е, панамския случай бе е, направена широко публично достояние и в средствата се появиха твърдения, че връзките с Фонсека е трябвало да бъдат прекратени незабавно. А, а, а, а вие още от 2009 година сте извършили сериозни промени – е, на, на вътрешната си политика, обаче и през 2010 година сте имали контакти с Фонсека и според протокола от това заседание е, е, среща е протекла в дух на дружелюбност и е изразено пожеланието отношенията да се запазят. След това, вашият люксембургски представител е казал, че все още се проявява сериозен интерес към фантомните, нали, към дружествата почтенска котия и особено от страна на особено заможни клиенти. Фонсека междувременно са решили да съкратят присъствието си в значителна степен в Панама, Панама и тогава ваше вътрешно решение е било да се насочите към Малта, където данъчната ставка е 5% но, но запазвате, е, е, поне това, това е било намерението и на Фонсека, запазва отчасти присъствието си в Панама. Е, по сведения на шведската телевизия, около стотина такива дружества са все още регистрирани от Нордея от името на свои клиенти. Смятате ли при, при, при, при, преди всичко това да заявите конкретно намеренията си за последващи действия. Казвате вие, че в бъдеще, да се надяваме, правилата ще се подобрят. Но какво на практика ще се направи? Въпросът ми е прост. Преустановили, преустановили ли сте практиката на е, регистриране на, на фантомни дружества в данъчни обежища или тази практика все още продължава? Аз съм работил в голямо дружество в Швеция, бил съм член на управителния съвет и въобще не съм изненадан. А прочим, извинете, извинете, до някъде съм а, изненадан, че съветът не е знаел какво се върши. А, по, по въпрос, а, по който съветът определено трябвало да бъде, да бъде основен, ос, а, осведомен. Поне веднъж годишно трябва да се подава информация за е, състоянието на отношенията с различни офшорни дружества. <laughs> Определено съветът би трябвало да, да, да, да е обсъдил въпроса. Давам си сметка, че протоколите на съвета са, са поверителни, но все пак. Да, повече от две минути отнехте, моля кратки отговори. Е, с основание казвате, че панамският случай показа, че банката е въвела по-високи стандарти през 2009-2010 година, съответно кодекс на, на, на поведение и във вътрешното си разследване отново в дух на, на, на самокритичност банката признава, че не е изпълнила на практика собствените си намерения. На второ място Мосак Фонсека вече няма отношения с банката. На трето място по отношение на съвета. Е, е, съветът е разгледал е, изрично въпросите за контрола от своя страна нали? и, и критично се отнася към практиката до сега. Що се отнася до собствените ни офшорни дружества, няма ни вече в, в Кайманските острови, в МАН, така че то, се, тази практика се е, е, изоставя. И нашият отдел за, за законосообразност непрекъснато извършва проверки. Така, благодаря, господин Рисе. Благодаря, господин председател. Исках само да обърна внимание на нашия доклад, в който се казва, че е, всички фази на отчетност пред изпълнителното ръководство е, и в Люксембург, и в Нордея е, са действали през периода ако операциите свързани с офшорните структури е, е, е, са били създавани, то, то те не са противоречали на корпоративната стратегия на люксембургския клон. Е, така че всички въпроси за вътрешния обмен на информация в групировката са осветлени надлежно в доклада. Да, благодаря ви. Сигурен съм, че ще можем да получим екземпляр от този доклад, да се запознаем с него. Три спонтанни въпроса останаха от колеги, но позакъсняваме. Така че предполагам да изслушаме всички въпроси. Ева Жоли, Ана Гомеш и госпожа Айтала. Първо едно съображение. Казвате, вие сте си извлекли поуки и действате по тях. как бихте се отнесли към крадеца, хванат на местопрестъплението, който ви казва, аз повече няма да правя така. И разбирате какво искам да кажа. Нарушен е законът. За всичко това е уведомено общественото мнение. Следователно, какви наказания са наложени? Да, а мисленето е променено, добре. Поуките са извлечени взели сме си полука. Обаче е, това не е достатъчно. Някой трябва да бъде наказан. И то не само един. Онези, които са създали тези дружества и са лишили Норвегия, Швеция, е, Дания, Финландия от данъчни приходи. Колко души бяха наказани? Оставам с впечатлението, че всъщност нещата се покриват. Вие много добре знаете, че при условията на едно наказателно производство ако бяха ви хванали в неплащане на данъци, биха ви предявили отговорност и то конкретна финансова. и това, че сте увеличили щатно разписание на отдела ви за, за, за, за, за законосъобразност от 200 на 1000 души, вероятно е част от цената, която трябва да платите но според мен това не е достатъчно. И не се ли опасявате, това на, на вниманието на, на правната форма, обслужваща групировката, че вашата фирма ще загуби доверието на, на други и други клиенти при това ви поведение? Добре, госпожа Гомеш. Така, създадени са дружества в Холандия, в Малта. Един и същ човек, който не е случайен човек, е, роден в Конго, женен за дъщерята на президента на Ангола, управлява сега Сон Ангол. Освен това обаче и датски граждани, защото майка му била датчанк. Как се отнасяте към един такъв човек, третирате го като човек подложен на политически натиск, т.е. с политическо влияние, или като обикновен датски гражданин. И въобще, как си провеждате правно-техническия анализ по отношение на, на, на такива едни хора? На такива хора, изложени на политическо влияние. Имате ли списък? Купувате ли си списъци, из, изготвени от някого? Примерно има неправителствени организации в Украина, които могат да ви доставят списъци на такива уязвими политически лица. И най-сетне, как подстъпвате, когато не установите офшорна дейност, а, а, а установите континентална, така да е наречен, дейност в Европа, но, но въпреки това тя е свързана с политическа уязвимост. И последния въпрос допълващ. Разследвали ли сте вече офшорните дейности на швейцарския ви клон? Просто да или не. И след това на правната фирма, на Манхаймер, за нас е голяма чест, че сте тук, господине, е, понеже вие споменахте, че работите по скандала Телия Сонера, пак, пак сериозна корупция в, в, в скандинавска фирма. Има ли аналогии що се отнася до така наречена корпоративна култура в двете фирми? И какво бихте препоръчали, за да си възстановим златния скандинавски стандарт на законосъобразност и почтеност? Благодаря. С това се изчерпва списъка на изказващите се по информация, с която аз разполагам. В списъка на прозрачност без граници е, на върха е, е, на списъка са Дания, Швеция, Финландия и Норвегия. След това е Сингапур и след това е Холандия. Това означава, че загубата на доверие е особено сериозна. Както каза госпожа Хайтела, когато скандинавския стандарт се погазва. Както казах в самото начало, ние е, съзнаваме, че от нас се очаква много, като Скандинавска банка, съзнаваме, че не сме се оказали на тази висота. Е, в отговор на, на госпожа Жоли, е, да, трябва да има отчетност, трябва да бъде предявявана отговорност. Има наложени наказания по отношение на пълномощните, финансови последици за висшето ръководство. Само в едно отношение установихме евентуални съмнения за извършено престъпление, но инак е напълно уместно, според мен, за една банка, която е допуснала грешка, да заяви, че, се е получила от грешката си. И ние с готовност и удоволствие ви разясняваме именно своите действия. Що се отнася до наблюдението на клиенти и прочее, по, по съображение за поверителност аз не бих могъл да обсъждам конкретни клиенти, но имаме два списъка, е, определено е, е, ще засилим правно-технически анализ по отношение на политически уязвимите лица. А що се отнася до офшорните, ние имаме недвусмислени задължения за проучване и разследване и докладване на съмнителни сделки на отговорните държавни органи. Швейцарския клон беше включен в разследването. И накратко, е, в 2009 година ние сме заявили, че ще преустановим сътрудничеството с Монсека. Е, е, не, не, всъщност не това сме казали, тук има известно доразумение. Тогава заявихме просто, че въвеждаме нов кодекс с нови изисквания. Не сме заявявали през 2009, че ще преустановим отношенията си с Фонсека. Благодаря, господин председател. Мога да отговоря и на двата въпроса с едно изречение. Ние имаме щастието в Европейския съюз да разполагаме с добре функциониращ правопорядък. И в това число нормативната уредба на финансовото дело. Но, разбира се, е, е, е, има и правоохранителна дейност и прокуратурите си вършат добре работата. Във връзка с случая, който споменахте втория, международни прокурорски органи работят по случая в продължение на няколко години. Панамският случай също още не е приключен от разследващите органи, така че аз съм убеден, че вниманието на, на компетентните органи не е отслабнало. От наша гледна точка мога да кажа, че ние допринасяме за прозрачността и по този начин допринасяме за това такива дружества като Нордея и Телия да, да, да не се превърнат в обща практика. Ние сами повишаваме вътрешния си контрол, впрочем. А, прилика между двата случая са на лице, да, има и много разлики, но и прилики. И най-очевидната прилика, според мен, е, е липсата на контрол отгоре. Или, или, или е, <clears throat> по-категорично общо фирмено послание. Вместо на различните звена в е, организационната структура да, да, да има различни становища по отношение на една и съща практика. Така че тук става въпрос наистина за недостатъци на корпоративната култура и ние ги констатирахме. Колегата, ако желая да добави, аз съгласен съм с казаното от вас. Е, ние вече говорихме днес за почтеността. Е, съществено понятие. Във всички разследвани от нас случаи установява се липса на почтеност и недостатъци на управленската практика. по този начин нарушаванията на, и нарушенията на вътрешната или външната уредба стават система. Нашият опит сочи, че дружества, които са попаднали в полезрението на, на, на средствата, стават с течение на времето далеч по-добри, отколкото са били и се превръщат на някакъв образец за други. Понякога един скандал има, има, има своята положителна функция, своята положителна роля в усъвършенстването на мисленето и на културата. А благодаря ви. Благодаря на всички. Повдигнахме най-различни въпроси. Не всички отговори бяха до края удовлетворяващи, но аз се надявам да, да, да получим и, и писмените ви становища. Преди да закрия, е, бих искал да кажа, че не всички поканени приеха поканата ни. Секретарятът ме уведомява, че е, банковия регулатор е, е, от Швеция, Асоциацията на търговските банки от Швеция са отказали да, да присъстват. Колегата Гиголд пожела да коментира една минута, Свен. Само една минута. Да, една минута ще ми стигне. Просто да ви кажа, че тук констатираме системна обструкция, т.е. нежелание за съдействие и това не можем да подминем с мълчание. В така наречената читалня ни подават само стари документи, а малкото нови документи е, са е, в по-голямата си част е, е, с заличено е, съдържание, дори по въпроси, които не са е, предмет на, на поверителност по действащото законодателство. Благодаря на участващите тук дружества, но те отново не изпращат отговорните е, е, за случилото се, а онези, които се занимават с почистването е, на терена след скандал. В Малта бях, бях задачен. До сега не е било такова нещо парламентът на Малта да не отговори <clears throat> на желанието ни да се срещнем. И тук става въпрос за политически уязвими лица. И не на последно място, а, трябва да заговорим по-твърдо, ние като разследващ орган трябва да настояваме всички, които сме призовали, да се явят и то с материалите, които сме поискали. Благодаря. И позволете ми да кажа, на, на последното заседание на координаторите обсъдихме е, този въпрос, е, именно във връзка с предстоящото ни посещение в Малта. Желаем да се срещнем с малтийските власти, е, да, да, да, да получим отговори. Днес след обед ще проведем първото проучвателно посещение в Лондон. Благодаря ви за участието, колеги. Председателят любезно благодаря на преводачите. Е, благодарим на, на всички е, за, за интересния принос. Закривам заседанието. Следващото ни заседание е на 16 март. 6 март, извинете, на 6 март понеделник.